утре размяна на мнение с турския външен министр. Това беше предвидено е, за... Работи ли сега микрофона, пита председателя. Започвам в такъв случай от начало. Скъпи колеги, искам да напомня, че има промяна в дневния ред за утре, 13 юли. Вместо размяна на мнения с турския външен министр Ахмет Лотоглу, в 4.15 до 5.30 ще имаме среща с Махмуд Хибрил, председател на а, изпълнителния съвет на а, преходното либийско правителство. И след това размяна на мнение на новия постоянен представител за Северна Африка, господин Бернардино Леон. Тази среща всъщност е отложена за след лятната вакансия. Е, Съобщения на председателя няма, с което преминаваме направо към третата точка избор на нов заместник председател. След отеглянето на колегата Доминик Полди, НП на негово място, като трети заместник-председател на комисията, предложи Токия Сейфи. Присъства в залата. Това е единствения кандидат. Единствената кандидатура, която при... постъпи при нас за мястото на трети заместник-председател. Ако няма възражения, Нека да потвърдим неговия избор. Добре, очевидно всички са на едно мнение. Тогава каня колегата да заеме място на президиума. me felicito. Bene, proseguiamo con un'audizione pubblica sul tema la politica. Тогава да преминем към а, изслушването на тема политиката на а, Европейския съюз спрямо държавите брикю и други бързо развиващи се държави. Искам да помоля ораторите от изслушването да заемат място на президиума. Либийската криза а, и срещата на ръководителите на държавите Брикю в Китай доказват, че тези държави са важни не само в економическо отношение, а също така и че са важни политически актьори. Така че е напълно уместно ние да проведем това изслушване относно външната политика на Европа спрямо тези държави. Днешното изслушване е организирано следствие на е, инициатива, подета от колегата Сарус Волски. В момента, за съжаление, колегата Волски е болен и не може да участва на днешното изслушване, но то ще се проведе и в негово отсъствие. Господин Сариус Волски помоли секретарията да запишат подробно изслушването, за което секретарията ще се погрижи. Имаме високо поставени гости, които бих искал да приветствам с добре дошли. Първо, професора Фредо Валадао от дясната ми страна. Е, председател на Меркосур в, за Меркосур в Института е, за е, политически науки в Париж, господин Ендрю Смо, който работи в German Marshall Fund в Вашингтон. Следващият оратор е Ерике, Енрике Мора Бенавенте, директор на отдел политическо планиране във Външно министерство на Испания. Е, следва Сирио Нон, директор за Азия в е, Германското външно министерство. И накрая Виорел Истицоя Бодура, председателя се извинява, ако грешно е произнесъл името, е, изпълнителен директор за Азия в а, Европейската служба за външни действия. Е, изслушването ще протече последния начин. Първо ще чуем първите двама оратори след което ще имате възможност да задавате въпроси или да правите коментари. След това ще изслушаме следващите три доклада и ще дадем възможност за дискусия. Имам един доста пълен дневен ред, защото след това сме предвидели размяна на мнение с представител за Република Ирак в 17.30 часа. Ще помоля нашите гости да говорят не повече от 10 минути, тъй като трябва да приключим с изслушването най-късно в 17 часа. С това давам думата на първи оратор, на професор Валада. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Ще продължа на английски. Uh, so, uh, uh, thing... Първото нещо, което искам да кажа, за съжаление, е, че страните БРИК като понятие това не е политическа категория, а стратегия за инвестиране, създадена от Голман Сакс преди 10 на година. Така че член, страните членки на тази група се опитват да изградят една политич... Е, политическа общност и да извадат Южна Африка от е, тази общност. Но тези е, страни в края на кращата в момента нямат никаква асоциация, само си говорят. Нямат обща визия, нямат обща позиция дори за отбрана или за нещо друго. Което не означава обаче, че всяка една отделна страна от тях не става все по-мощна. И именно за това ви предлагам, когато обсъждаме тези страни, така наречените страни БРИК, да не говорим за Русия. Русия започва да става свръх сила. Така че няма да говорим за БРИК, където Р е Русия, а само БИК Бразилия, Индия и Китай. Новата сила на тези страни е директна последица от економическите им успехи. Но економическата сила създава и политическа и военна сила. И всички тези страни подсилват военните си бюджети, военни доставки и е, се опитват да бъдат достатъчно силни на международните форуми. Също така започват да имат много голямо влияние по ред стратегически въпроси. Климатични промени, е, промени продоволствие на, е, сигурност на продоволствията, морска сигурност, миротворни операции, хуманитарни намеси, а дори и функционирането на ОНЕ и други международни форуми. Инициативата Бразилия Турция за иранската ядрена програма се провали. Но тя показа също, че тези страни имат желание да се захващат и с големи въпроси. Ние сме напълно наясно, че ще бъде все по-трудно да се намери консенсус, един многостранен консенсус, който е необходим за справяне с, с глобалните проблеми. Много е трудно да се справим, да се успеем да убедим тези страни да застанат с нас. Е, именно това е, е проблема на Г-20. Защо? Защото тези големи страни не са хомогенни като една общност. Тоест, е, на всеки въпрос те могат да се намират на абсолютно диаметрални позиции. Примерно съвета за сигурност в Русия и Китай – не винаги застават на страната на Бразилия и Индия. Техните позиции е, по отношение на международният ред, както говори един изследовател от Южна Африка, е, е либерализъм с оглед печалба, т.е. за да имат повече е, власт и да налагат националните си интереси. Но не са готови да поемат отговорности за функционирането или е, подобряването на системата, което означава, че за момента тези страни упражняват много повече властта си на вето по проблемите, отколкото да бъдат конструктивни и да споделят отговорностите и бремето. Проблема е, че тези големи страни са печеливши от глобалната е, економика и от разбиването на производствената верига. В такъв смисъл те имат огромен интерес да се поддържа настоящата економическа ситуация и с това всъщност се приближават много повече до щатите, които гарантират именно тази международна ситуация и се, не са толкова близо до Европейския съюз. А това означава също, че те са много зависими от доброто функциониране на световната економика и световния ред, защото това е основата на тяхната растяща политическа мощ. Нека да ви дам един пример. Съединените щати сами за себе си е, е, потребяват е, една трета от частното потребление, Европа другата трета, и Китай и Бразилия. Третата. Ако се прекъснат износите, целият тази въртележка ще спре. Но проблема е, че економическия растеж идва от тези канти е, страни. Е, Европейския съюз и щатите също зависят много от тези страни. Тоест, ние се намираме в един много тясно взаимосвързан свят, и за това няма друг изход, освен да ги приемаме много сериозно и да отчитаме техните интереси. Един пример е примерно проблема на Европейския съюз с Китай. Данъка за въглероден диоксид за въздухоплаването. Китайците казаха, ако наложите такъв, няма да купуваме от вас самолетите Airbus. Така че е, вече Европейския съюз е, получава изявления. Ако искате да приемате определено законодателство, трябва и да ни консултирате. Няма да стане по друг начин. Така че големите страни могат да бъдат е, източник на решение на проблемите, но могат да бъдат източник на проблеми. Защото ако економиката започва да се разбутва, както евентуално и ще се наруши економическия растеж в е, Китай и Индия, това ще има и военни последици в региона между китайците и китайския национализъм. Вече има напрежение с съседите. Индия е, е приела е, в плановете си за отбрана възможен вариант за война с Китай. Така че може пък да се направят и съюз в онзи регион за, за контрабаланс на Китай. А подобни, подобни събития биха били катастрофа в света. В Атлантика няма такива заплахи, но примерно трафика на наркотици между Латинска Америка, Африка и Европа който все повече се засилва, не може да бъде победена, ако Бразилия не бъде включена в тези усилия. Бразилия, освен това, е много основен участник в процеса на осигуряване на сигурността на продоволствията, борба с климатични промени и така нататък. Големите страни няма да бъдат хегемонна власт в бъдещето, и, но никой и не предлага а, друга визия за света, където да има хегемония на определени страни. Поне за момента не е така. Те единствено искат да участват в вземането на големите решения, в големите решения за устройството на света и да пригодят правилата на играта към своите интереси. И а, е, бих приключил с заключението, че тези развиващи се страни знаят отлично, че ако те не са на масата, то е защото са, фигурират в менюто. Тоест, традиционните сили трябва да се съобразяват с тях, да ги приемат но, все пак, когато искате да присъствате на масата, в един момент ще трябва и да измиете чиниите, пък и да сготвите нещо. Грация. Аскултямо Andrew Small. You the floor. Благодаря. Сега ще дадем думата на Ендрю Смол. Um, Благодаря, господин председател. Днешното заседание е чудесна възможност да подходим по-интегрирано към политическите последици от, проистичащи от бързо развиващите се държави за Европейския съюз. Тези политически последици излизат отвъд единна хармонизирана политика спрямо държавите Брикю. Взаимоотношенията с тези държави трябва, разбира се, да ни подпомогнат и за по-хармонизиран на подход към тези държави. Ще се спра върху няколко принципа. Първо, Европейският съюз продължава да играе водеща роля в световното разместване на силите. Въпреки това, възможностите, с които разполагаме, стават все по-ограничени. И ако през изминалите години не сме по-активни, ще бъдем изместени в стратегическо отношение. Второ, Европейският съюз е изправен пред общи заплахи, които проистичат от бързо развиващите се страни, като например липсата на хармонизация но Китай в резултат от политическата си система и економическата си мощ представлява много специално предизвикателство. Китай ще играе съществена роля в отношенията ни с другите бързо развиващи се държави. Трето, трябва да обмислим стратегия към държавите, променящи баланса под формата на по-ефективно партньорство – с страни, които все още са в процес на развитие, но могат да вземат важни стратегически решения за това развитие. В резултат от един такъв подход можем да приложим по-многостранен подход, за разлика от националния подход, който в по-малка степен насърчава европейските ценности. По първия въпрос, Европейският съюз все още играе водеща роля при световното разместване на силите. Европейското виждане за световния ред е изправено и пред най-големите предизвикателства. Това са предизвикателства като стратегически баланс и конкуренция в областта на отбраната. Растежът в бързо развиващите се държави все още зависи от гладкото функциониране на световната система, например на транспортните системи, на енергетиката, на стабилността в ключови региони. Европейският съюз все още предоставя несъразмерна част от финансирането за всички тези области и все още няма знак за това, че бързо развиващите се държави ще предоставят повече средства. Европейският съюз от друга страна разполага с сериозни възможности за ефект на лост. Ще ви дам един пример с Индия. от отношенията на бързо развиващите се страни с Европейския съюз могат да проистекат много важни стратегически последици. Въпреки това, водеща роля в економиката, в международните институции все още заема Европейският съюз. В последно време, като че ли обаче се държим за властта и силата единствено а, само заради самите власт и сила, а не за да поемем водеща роля в световен мащаб. Г-20 е най-явният пример в това отношение. Дори може да се стигне и до ситуация, в която ще отслабим някои от най-важните си стратегически връзки. Но нямаме вече много време за това. А ако не действаме по-активно сега, скоро ще бъдем изместени. Второ, държавите Брикю не са еднородна група. Ако разгледаме други сили които оказват въздействие на регионално ниво. Можем да дадем за пример Южна Корея, Мексико и Индонезия. Можем да прибавим към тази група и Турция. Виждате колко разнородни са всички тези държави. Съгласен съм с преждеговорившия за това, че Русия представлява по-особен казус, така че няма да говоря за нея. Най-голямата от страните Брикюм Китай, наред с Бразилия и Индия, ще си останат развиващи се страни размерът на БВП на глава от населението все още ще бъде сравнително малък с съответните стойности, друг, сравнение с съответните стойности другаде по света. И така тези страни ще придобиват, може би, все по-голяма сила на световната сцена, но все още ще бъдат изправени пред предизвикателства на вътрешно ниво. Те са изправени пред историческа традиция на нехармонизирани политики Смята се, че процесът на по-голямо ангажиране, по-голямо интегриране на тези държави ще доведе и до промени в нагласите им. Но в момента сме свидетели на противоположното. Те продължават да провеждат индивидуалистична политика и да се присъединяват към онези страни, към които им е изгодно да се присъединят в момента. Един от въпросите, които възникват е дали можем да се доближим до тези държави с течение на времето, като отчетем и стремителното им економическо развитие. Най-трудният проблем, пред който сме изправени, е свързан с Китай. В момента с китайците сме достигнали до извода, че въпреки, че споделяме общи економически интереси, няма да се доближим по отношение на ценностите си. Имам предвид области като правата на човека. Това се дължи на политическата система в Китай. Като се вземат предвид политическата и економическа мощ на Китай, то това е по-голям проблем, отколкото по отношение на другите държави Брикю. Дори да се доближи до нас, Китай ще направи това с неохота и единствено от стратегически съображения. Това няма да е реален консенсус. Как можем да постигнем такъв консенсус с държавите, променящи баланса в световния ред? Индия, Бразилия, Индонезия, и други държави са държави, към които можем да подходим по-интелигентно, да се опитаме да ги привлечем към нашия лагер. Те все още не са направили своя стратегически избор за бъдещето. Не се знае дали ще преминат към един многостранен, либерален, демократичен ред. Ако направят това, то ще има основни последици за световния ред като цяло. Как можем ние да се възползваме от възможностите за ефект на лоста? Имаме съществени инструменти, които можем да приложим спрямо държави, желащи да се присъединят към нашата система. Това са инструменти на партньорство в много различни области. Можем да провеждаме по-активни политически консултации, както и да предприемем мерки за хармонизиране на стратегическите ни интереси. Вероятно е всички тези мерки да не доведат до резултати в краткосрочен план. Може би не през идните 10 години. Трябва да отчетем, че някои от тези държави няма да привличат достатъчно внимание, поне докато не се усетят първите резултати от така наречения ефект на лоста. В дългосрочен план, ако успеем да постигнем този ефект, можем да окажем съществено въздействие върху избора, който ще направи Китай. Ако ефективно приложим подход на сближаване към държавите от Брикю, това ще се отрази благоприятно и върху отношенията ни с Съединените щати. Ще се спра върху Китай. Китай подхожда сериозно към стратегическата си политика – от Европейския съюз зависи дали ще привлече Китай като партньор за постигане на промени в световния ред. Една добра стратегия спрямо държавите, променящи баланса в световния ред, ще изиграе и решаващо роля за това дали ще можем да създадем свят, който е в съзвучие с ценностите ни. Bene, apriamo il primo giro di domande. Нека сега да преминем към първия кръг от въпроси. Господин Петърле. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че е, напоследък се тревожа за Европейския съюз, а не за държавите Брикю. Много внимателно слушах, когато говорихте за нашата стратегия спрямо тези държави и е, бих искал да попитам дали вашите анализи показват, е, че вече е на лице промяна, що се отнася до властта или по-скоро до концепцията за властта. Дали тези държави искат да получат своя дял – а, или в момента а, виждат своята тежест по различен начин? Къде виждате сътрудничеството с тези държави? И е, секунда, колега Шрифтлин. Колегата Шрифтлин има думата. Благодаря. Благодаря за много интересните презентации. Искам да попитам следното. Струва ми се, че презумпцията, на която се базират и двамата оратори, е, че е, съществуващите, така да се каже, нови големи сили няма да имат големи проблеми в близкото бъдеще. Например, става дума за нивото на задължнявост на Китай. Китай може Тоест може така да се смята, че малко линейно е, прогнозираме какво ще се случи спрямо с туквото. Смятате ли, че е така? И второ, ако предположим именно това, тогава тези раз... надигащи се регионални сили ще бъдат източник на несигурност за съседите, че геостратическия баланс в света всъщност ще бъде поставен пред много по-голяма заплаха от е, война. Так, смятате ли, че е така? Смятате ли, че има по-голяма опасност за евентуални сблъсъци, дори неволни. И говор... не говорихте за Русия много по-подробно, но все пак ако гледаме от Евро... на света от гледна точка на Европа, особено от гледна точка на Централна Европа, Русия продължава да бъде много сериозен проблем. Защото тя също се опитва да формулира своите правила и да ги налага на съседите си. И за съседите им това определено не е удобно. Това ми е въпросът. Извинете, казва председателят. Господин Аткинс видях, че иска думата също. А, в продължение на въпросите, които зададе колегите, още един въпрос. Ако трябва да сравняваме с Съединените щати, които а, се отнасят империалистически, така да кажем, към, кра... към останалата част от света, и е, са готови да се намесват в конфликти с подкрепа, ресурси и така нататък. Смятат ли ораторите, че Китай и Индия – в е, близкото бъдеще могат да се е, впишат в същата ниша или дали са там вече? Bene, le risposte ai due oratori. Chi vuole? Сега ще дам думата на двамата оратори, който желая, моля, да отговори пръв. Благодаря. Ще се опитам да отговоря. Първо, въпроса за проблемите в Китай. Напълно съм съгласен с казаното тук. Не смятам, че е, економическото развитие на Китай е устойчиво, защото то зависи прекалено много от доброто състояние на останалата част на света, а не смятам, че останалата част от света ще бъде в такова състояние. Китайците, те самите казват, че възмож... единствената възможност за устойчиво развитие е да има огромен вътрешен пазар в Китай. Но това означава две неща. Първо, огромна мрежа за социална сигурност за народа там, т.е. много пари, които трябва да бъдат взети от инвестиции, от пари, които отиват в корупция и така нататък. И второ, означава да се либерализира кредитната система. Т.е. ако всеки не може да вземе кредити, няма да има и потребление. А, и ако това не се случи, ще си остане властта на комунистите. Така че не знам дали подобни фактори могат да се осъществят в средносрочно бъдеще но се надяваме всичко там да върви добре, защото ако Китай потъне, ще потънем всички ние. Ние сме страшно взаимосвързани. А как ще управляваме тези огромни дисбаланси? Това не е проблем само на Китай, а и наш, и на щатите, и на всички. И въпросът е как да кажем на Китай, вие трябва да застанете до нас, за да решим този въпрос заедно. И е, тук стигам до въпроса за война. Ако в Китай има проблеми, има възможност да има и националистически набези, което означава, че може да има и войни в региона. Същото не се отнася за Бразилия. Бразилия се намира в един регион, където няма системни проблеми, системата, проблемата за сигурност. Русия е проблем, да, това е така, но е, тук е, говориме как да усъвместим е, Китай, Русия, Бразилия и Индия. Не коментираха Русия, защото според мен Русия е извън групата на тези трите. Ако искате да коментираме Русия, по-добре е да направим отделно изслушване за нея, а не да я слагаме в една група с Индия, Китай и Бразилия. По въпроса за конкурентоспособността, колко се конкурират страните, колко си сътрудничат. Зависи за какво става дума. Има огромна конкуренция, говоря за Бразилия, бразилската индустрия – се притеснява твърде много от навлизането на китайските продукти в Бразилия и на трети пазари, където присъства Бразилия. Тоест, конкуренция има. Индия не, мо, не може да се конкурира с Бразилия, така че зависи, зависи за какво точно става дума и за коя страна. Има възможности за сътрудничество, има възможности и за конкуренция. Но много важно е да се знае кой с кого се конкурира. Когато Apple или Nike продават в Европа продукти, е, произведени или сглобени в Китай, кой се конкурира с Европа? Китай или Apple или Nike? Тоест, ние трябва да бъдем е, наясно как работи индустриалната верига кой в края на кращата получава парите. Знаете много добре случая с iPod. Той се е, произвежда в е, Китай. Те получават само 10% от добавената стойност – а производителят а, останалата част. Кой печели? Много, а, много от вноса от Китай всъщност а, се осъществява от европейски компании, които само сглобяват продуктите в Китай, не ги произвеждат. Така че е, трябва да изготвим един нов релев релеф на производството, защото не става дума за конкуренция между една страна с други страни. Това не е така. Големите производствени вериги всъщност са международни, е, позиционирани в различни страни с много различни аспекти и основният момент е да се направи едно огромно проучване как функционира в момента економиката. Тя е толкова взаимосвързана, че ние не сме наясно с това. Господин Паскал Лами в е, СТО се опитва да направи точно това. Той непрекъснато говори, гледайте статистиките, ние в момента не сме наясно. Кой губи, кой печели в този толкова взаимосвързан свят? Okay, just to um, come in on, on a few of the points. Um, uh, first of all on, on... Съвсем накратко ще се спра върху отделните ви въпроси. Първо, да, наистина трябва да бъдем подготвени за ситуация, в която економиките на тези страни започнат да отслабват. Те също са уязвими. Но може да отидем и твърде далеч в тези си прогнози. От доста време прогнозирахме, че Китай ще се срине поради неустойчивия си дълг – но това не настъпи. Очакваме този срив вече от две или три десетилетия. Трябва да бъдем подготвени и за ситуация, в която могат да настъпят много съществени промени в стратегическите условия, например в резултат от економически спад. В Южен Китай в момента се наблюдава такава вероятност през изминалите седмици провеждах разговори по този въпрос. но статистическите данни показват, че регионът като цяло се разраства много бързо. Не бих говорил сега за Русия, тъй като тя попада в различна категория. Русия е важна държава, която е способна да промени баланса ако не получим съгласието на Русия за нещо, ще е трудно да получим съгласието на Китай, например. но като цяло бих казал, че Русия попада в отделна категория. Говорихте за Китай за това в каква сила се е превърнала тази страна. Дали Китай демонстрира империалистко отношение? Мисля, че Китай в бъдеще ще се превърне в военна сила, която съвсем суверенно ще може да отстоява своите интереси. Вече наблюдаваме такъв преход в Китай. Не мисля, че това е преход в посока към империалистка сила. Дори мисля, че в момента Китай е в сравнително слаба позиция Дори позицията на Китай е отслабена, тъй като има много китайски работници в Либия, например, но Китай по никакъв начин не може да се намеси в момента. Според мен Индия, например, също ще се превърне в военна сила с определен потенциал, която ще може да действа самостоятелно навсякъде по света. Попитахте и дали е имало промяна в баланса на силите или по-точно в възприятието на баланса на силите, мисля, че настъпи съществена подобна промяна, особено по отношение на Китай. усещането на Китай за по-голяма мощ вече оказва въздействие върху поведението на доста от държавите БРИКЮ на международната сцена. Китай се превърна в субект, който осъзнава докъде може да достигне след 10 години. В момента наблюдаваме промени в възприятието на баланса на силите. И ако не успеем да се възползваме от тази динамика в бъдеще, то Европа много по-рано ще се окаже в по-слабо, по-неизгодно положение. Е, Двама от следващите оратори, господин Нан и господин Кокияя, също желах да кажат нещо по тази тема, но сега господин Танок е поискал думата. Господин Танок, сега ли искате думата или първо искате да чуете другите оратори? Ще изчакам, казва господин Танок. Аз имам общо въпрос. В такъв случай дам думата на Сирил Нан. Благодаря, аз да говоря на немски. Искам да добавя няколко неща от гледна точка на една държава, която е членка на Европейския съюз и нейните отношения с държавите Брикю и с отделните държави, които влизат в тази група. Първо, търговията с тези държави и една държава като Германия а, нараства с огромни темпове, с 30%. Става дума за търговията както с Индия, така и с Китай, така и с а, Бразилия. В момента държавите БРИКЮ не съставляват 15% от световната търговия, 20% Процент от търговията на държа... с Германия. Тоест този обем се удвоил през последните години. Държавите Брикю имат един общ интерес да създават партньорства и да се развиват. А, някои са по-настъпателни, като Китай, други са по-здържани, но това е общ интерес, който ги обединява. Това превръща тези държави в наши съюзници и партньори, когато говорим за измененията в климата или решенията на кръга Доха. Искам да кажа няколко думи е, за отношенията между Европейския съюз и държавите БРИК от гледна точка на една държава членка. Първо, аз с задоволство е, наблюдавам как Европейския съюз, така Германия започнаха стратегически диалог е, с тези държави и когато наблюдавам как Китай държи 15% от своя валутен резерв в евро, това е една добра а, новина. А, между тези държави Европейския съюз има споразумение за свободна търговия. От друга страна обаче виждаме, че Европа не е добре поставена в своето отношение с а, тези а, държави. От една страна а, Европа има огромен брой а, а, стратегически партньорства и споразумения с държави държави по целия свят, но както знаем, по-добре е да имаме по-малко, но по-качествени и може да се концентрираме върху държавите БРИКЮ. От друга страна, имаме най-различни актьори в Европа. Генерална дирекция търговия, комисията, съвета, които по-скоро си слагат прът в колелата със своите действия. От гледна точка на Германия бих могъл да кажа, че това не е задоволителна ситуация. Ние не приветстваме това развитие на нещата. Затова а, бихме искали да предложим решения, но нашите възможности също са ограничени. Тоест това е една сфера, в която още може да се работи. освен нашите двустранни отношения, са важни и отношенията между целия Европейски съюз и а, държавите а, Брикю. Европейския съюз по отношение на своите инвестиции, научно-изследователска дейност, економика и така нататък не е такъв, какъвто биха желали да бъдат държавите Брикю. Ето с това се сблъскваме ние като германци, отговаряйки си на въпроса къде се намира Европа и защо Европа не е стигнала там, където би трябвало. Друг е един важен въпрос е въпроса за поведението на държавите Брики в Обединените нации. Знаете, че в момента се водят преговори съвета за сигурност където член от всички държави Брико плюс а, Нигерия. А, и а, на сегашното заседание трябва да се дадат нови импулси за реформиране на съвета за сигурност. Представителя на Индия каза, че сега е момента за ам, а, прелом в работата на съвета и Индия не възнамерява да напусне своето място в съвета. Действителността е малко по-различна. Държавите Брикю са се съюзили в Обединените нации, не вече Бразилия и Индия, но Представлява ли това един противовес, една противотежест на а, Западна Европа или това е по-скоро един отбранителен а, съюз? И не наблюдаваме ли ние едно постепенно сближаваме на държавите Брикю в а, а, ООН, е, примерно по въпросите на а, ООН, е, а, по въпросите, извинете, на Либия? Наблюдаваме също така, че Индия задълбочава своето сътрудничество с Китай в Обединените нации и се опитва да спечели доверието на Китай, тъй като Китай е държава, която може да наложи вето. Провеждат се редовни консултации между ИПСА, т.е. Индия, Бразилия и Южна Африка. Ясно е, също така, че Съединените щати доста по-сериозно приемат тежестта на държавите брики, отколкото това беше преди 6 месеца. И е, неодавна американското правителство каза, че ще се стреми да получи и гласовете на тези държави в е, е, резолюцията за Близкия изток. Това са едни съвсем нови нотки, които звучат и които до неодавна не съществуваха. Работата в Обединените нации за е различни за държавите Брикю. Има една група от пет държави и останалите. И, и това разделение сред тази група държави все още според нас не е преодоляно. Благодаря. Тан. Благодаря. Господин Танок искаше да зададе въпрос. Нищо, което не чух, нищо, което чух до момента не ме убеди, че е, тези страни имат някаква вътрешна сплотеност. Политическите, може би, представляват економически блок, може би не точно а една, един сбор от страни. Те стават все по-силни, така е, но все пак Индия и Китай се противопоставят един на друг. Много ми беше интересно да слушам тук изказалите се. И е, много ми е интересен коментар тук за ембаргото към Китай и оръжията. Е, Русия в крайна къщата е единствена страна, която има нещо общо с е, Европейския съюз, а именно огромната демографска криза, която ще я застраши и ще има съответните економически и военни последици. Това, е, това не се случва с Индия и Китай, не знам какво случва с Южна Корея, там, но в тези страни, които споменах, населението нараства. Та въпросът е защо Европейския съюз и някои страни продължават, включително Обединеното кралство, да дават помощи на Индия вече трябва да отчитаме общия брутен вътрешен продукт, а не този на глава от населението. Много колеги тук в парламента и в нашата комисия, които искат да изградат по-силен Европейски съюз, така наречените федералисти, да се движиме към политически Европейски съюз, считат, че Европейския съюз е единствения начин да се противопоставим и да оцелеем от гледна точка на економиката, т.е. да имаме по-силен съюз. Смятате ли, че а, с подобна теза се съгласяват и страните БРИК? Бразилците, например, считат ли, че Европейския съюз е постоянен партньор на световната сцена или са по-цинични и скептични и смятат, както и ЦРУ, че след 10 на години всичко ще свърши с сълзи? Е, сега виждате какво се случва с спасяването на еврозоната. Тоест, какво смятате вие за Европейския съюз и бъдещето им? Bene, allora la parola al relatore Мора Бенавенте. Давам думата на колегата Мора Бенавента. Um, Благодаря. За мен е удоволствие да присъствам тук. Вие ме е, поканихте да представя една друга гледна точка, т.е. гледната точка на една страна членка по отношение на страните БРИК. Но преди да започна да говоря по същество, искам да поясня две неща. Първо, тези страни, страните БРИК, ще е, ги упоменава в малко по-широк контекст, т.е. не само тези четири страни, а ще включа и Мексико и ЮАР. Няма Тоест, ще имам предвид всички регионални сили, които се възползват от това разместване на силите в момента. Мисля, че когато приключа, ще ви стане ясно за какво става, какво искам да кажа. Второ, е, както казах, аз ще изразя е, испанската гледна точка по отношение на тези страни. Но, що се отнася до моите контакти с е, колеги, аз останах с чувството, че изразявам и позициите на някои основни е, играчи в този процес. Взаимоотношението с тези страни е важен момент от външната политика на всяка страна и трябва да имаме едни основни допускания, когато разсъждаваме за взаимоотношенията с тях. А именно, че е, отделната, индивидуалната политика, външна политика на страните членки трябва да се промени след като влезе в сила Лисабонския договор, независимо от това какво желаят отделни страни. Защото е, институционалната ситуация е различна и външната политика трябва да се промени. Ще говоря за това след малко особено по отношение на институционалната картина. Тази външна политика трябва да се промени. Защо? Какво имам предвид? Много е лесен отговор. За да може Европейския съюз да стане доверен, уважаван е, международен участник на международната сцена. А страните БРИК са склонни да тълкуват международните отношения като взаимоотношения на сила и влияние. И ако се впускате в е, една такава игра без подкрепата на международните участници, много малко може да постигне човек. Тъй като имаме предвид, че от външните политики на отделните страни членки в Европейския съюз трябва да се променят, какво остава за взаимоотношенията между страните и, на Европейския съюз и страните БРИКС? Те са много важни партньори в двустранните отношения Китай, Бразилия, предлагат възможности за всякакви взаимоотношения на ниво външна политика. Стратегически, политически, ключови економически взаимоотношения с всяка от тези страни. Огромен потенциал за обмен в културната област. Например, така че страни от, с този размер, е, с тях се развива всеки аспект на външна политика. А с е, договора от Лисабон, с необходимостта да се смени външната политика, трябва да се направят сериозни компромиси на ниво е, държава членка. Нека сега да коментирам отделните аспекти, стратегическите отношения. Е, Китай, Бразилия, Мексико са действително ключови елементи при решаването на всеки проблем от глобално естество. Било то климатични промени, неразпространяване на въоръжения, е, реформа на ООН, международната валутна система, по всеки от тези аспекти не може да има консенсус, не може да има решение, не може дори да има дискусия, ако не участват тези страни. Така че ние сме напълно убедени, че в това отношение Европейския съюз чрез своите институции трябва да бъде единствения партньор, единствения говорител от наше име. Няма смисъл никоя отделна страна членка от тук нататък да има национална автономна политика, да речеме, по отношение на климатичните промени, така че е, да има двустранни взаимоотношения и преговори с тези страни. Защото това е, не само ще отслаби положението на Европейския съюз, позицията на Европейския съюз, но просто и не е реалистично. Така че, по мое мнение, това са теми за Европейския съюз. Същото се отнася и за регионалните конфликти. А тук вече проблема е още по-труден. Примерно Близки изток, на Горно Карабах, Сомалия. Като помислите, единственият е, партньор на страните БРИКС за решаване на тези конфликти трябва да бъде Европейския съюз чрез своите институции. Тук се поставят два различни аспекта. Е, значи Европейския съюз може да действа като посредник – това е много важна е, международна роля и е много интересно за Европейския съюз да е, играе ролята на посредник, защото това засилва и международния респект към Европейския съюз. В е, това отношение няма, няма голям спор. Второ е, е справянето с конфликти. Е, мирни или военни намеса тук също е трудно да се решава а, е, въпроса на национално ниво. Трябва да се отделят средства да се изпращат е, войници и така нататък. Тоест, а, е, трябва да се действа от нивото на Европейския съюз, защото така също се засилва неговата международна позиция. Двустранни политически отношения. В това отношение нещата стоят малко по-различно. Тук може да има потенциални конфликти между институциите на Европейския съюз и страните членки. Аз е, искам ясно да заявя. Никоя е, страна членка не може да има пълноценни самостоятелни отношения двустранни с страните БРИКС. Примерно, примерът е, е сигурността, политиката на сигурност. Ето с договора от Лисабон вече се направи една много сериозна стъпка напред по отношение на сигурността и е, отбраната. Но никой не смее да каже, че всеки проблем за сигур... всеки отделен проблем на някоя страна членка, на всички страни членки, се покриват от Лисабонския договор. Не е възможно това. Което означава, че ако се случи нещо недобро и ако страната се озове в трудно положение, тя трябва да очаква солидарност от своите е, колеги в Европейския съюз, но не повече. Така че, за да се справи с подобна ситуация, всеки експерт би ви посъветвал да имате сериозни взаимоотношения с големите столици в света, като например Китай. Разбира се, трябва да има прозрачност, трябва да има яснота, но страните членки могат да поддържат важни двустранни отношения, но това не бива да изключва ролята на Европейския съюз и европейските институции. И ако ми позволите, господин председател, да дам три заключения. Първото е, че Лисабонският договор би следвало да доведе до сериозна променя на външната политика на отделните страни членки. Това е основно правило на играта в момент. Второ, в взаимоотношенията с страните БРИК Европейския съюз трябва да бъде единствения изразител на мненията на Европейския съюз, примерно по отношение на глобалното управление и така нататък. И трето, страните членки ще продължат да поддържат и евентуално ще задълбочат двустранните си отношения с страните БРИК, но тези двустранни отношения трябва да бъдат напълно прозрачни е, по отношение на институциите на Европейския съюз. Благодаря. Bene, l'ultimo intervento Еди Виорели. Благодаря. Последният оратор, който ще чуем е господин Виора Истиклая Будура. Pronunciation of my name. Благодаря. Не се притеснявайте за произношението на фамилията ми. Дори моите сънародници се затрудняват. За мен днес е удоволствие да съм тук във вашата комисия, заедно с толкова високопоставени експерти. Тази дискусия се провежда в подходящ момент и е много важна. Нека още от самото начало кажа, че приемам много от изтъкнатите до момента аргументи. Тук съм в качеството си на представител на Европейската служба за външни действия и по-точно на отдела за Азия. Качеството си на такъв представител ще поговоря за някои важни стратегически партньори на Европейския съюз. Сред тях са Китай, Индия, но също така и Корея и Япония приемам аргументите, според които страните от БРИКЮ са доста разнородни Глобализацията е процес, в рамките на който много държави бяха изправени пред редица предизвикателства. Обединяването на определени държави би могло да доведе до укрепване на техния статут в регионално и в международно отношение. Темата на днешното ми изложение ще бъде планирането на действията на Европейския съюз по отношение на държавите БРИКЮ. Тези държави са предмет на дейността на различни отдели в нашата служба, отговарящи за определени географски райони – ето защо нямаме обединен, хармонизиран подход. Има обаче нещо, което обединява тези държави, а именно наименованието стратегически партньори. Много от изложеното от изтъкнатите колеги тук бе свързано именно с този аспект и бе важно и относимо. И така, няколко отдела в Европейската служба за външна дейност имат за предмет на дейността си държавите брикил. Те не са обект на единен хармонизиран подход. Още от миналата година на сам започнахме работа по разработването на подход към тези така наречени стратегически партньори като част от външната политика на Европейския съюз. Може би си спомняте, че на Европейския съвет бяха обсъдени отношенията с Съединените щати, Русия и Китай. Бе публикуван и документ на тази тема. Сигурен съм, че ще продължат разискванията за отношенията ни с стратегическите партньори. Вероятно е в следваща документ да се посветим на други такива партньори, като например Индия или Бразилия. Групата BRIQ е неофициална структура. Това са държави, които са взаимно свързани може би дори не по собствена воля, а по стечение на обстоятелствата. Те смятат, че могат да извлекат повече ползи, ако предприемат съвместен подход на международно равнище по някои въпроси, които са от взаимен интерес. Тези държави са бързо развиващи се сили, както на регионално, така и на световно равнище. Възможно е те да проявят интерес към опита си и да обменят опит, за да закрепят позицията си на международната сцена. Наблюдава се преход на тези държави към важна роля – като международни субекти. Те са в процес на учене една от друга. Но независимо от този процес, имаме наследство и от миналото. В миналото са се поддържали двустранни отношения с тези държави. В рамките на тези отношения са възникнали определени механизми, структури, проекти, както в средносрочен, така и в дългосрочен план. Създадени са и структури за водене на диалог. Като цяло всички тези действия не са обединени в една стратегия, тъй като е трудно да се обединят и тези държави в една група, в един блок. Затова бих призовал някои от вас, които ще се посветят по-задълбочено на тези държави, да проучат по-задълбочено, доколко е възможно да се приложи хармонизиран подход към тези държави, като се имат предвид техните регионални и национални интереси. Във връзка с това, с задоволство отбелязвам, че сме наследили някои механизми за взаимодействие с тези държави, като например механизма за политически диалог. Провеждат се също така повече или по-малко редовно срещи на върха с тяхно участие. В тези механизми могат да се включат и високо постави, Поставени, извинете, представители на Европейския съюз, като например председателя на съвета. Нека ви припомня първото посещение на председателя на Европейския съвет в Китай. То се състоя в средата на май и бе изключително успешно. Това посещение не само ни помогна да оживим двустранните отношения с Китай, но и да определим новите си приоритети, да очертаем механизми за взаимодействие и някои нови области за сътрудничество. Възможно е по-късно през тази година да се проведе среща на върха. Европейската служба за външна дейност редовно провежда диалози и размяна на мнения. В рамките на тези действия се използват установени вече в миналото практики, например под формата на двустранни споразумения, споразумения за свободна търговия и партньорство. В някои случаи тези споразумения водят до положителни резултати. Имам предвид споразумения с държави извън групата Брикю, като например Корея. Подобни механизми могат да бъдат приложени и към държавите от ПРИКЮ. Можем, например, да сключим споразумение за свободна търговия с Индия. Сключват се и други видове споразумения на политическо ниво. Това са споразуменията за партньорство и сътрудничество. В средата на юни започна втория кръг от преговори с Китай за сключване на такова споразумение. Провеждат се и редовни диалози за правата на човека. Не само защото опазването на тези права е сред основните ни принципи, а и защото те са изложени на заплаха в някои от тези държави. Подхождаме към тези държави като към стратегически партньори. Ето, за, за това ще се върна на някои от аспектите, обсъдени от преждеговорившите във връзка с тази идея. Ако гледаме на тези държави като на стратегически партньори, то ще разширим не само двустранните си отношения, но ще можем да разкрием и други области, излизащи извън това ниво. Така, например, ще можем да преразгледаме отношенията на Европейския съюз с тези държави. В моя отдел, който се занимава с Китай и Индия, можем да спечелим много важни партньори в тази област, но трябва да намерим подходящия начин да ангажираме тези държави. Ситуацията в Китай е по-сложна. Това е голяма държава, в която Проблемите са много комплексни, и може да се разкрият и повече възможности за стратегическо партньорство с тази страна. Беше упоменато, че не само операцията за евакуиране на китайските граждани от Индия бе доказателство за този нов потенциал на стратегическо партньорство – По същата логика ще обърна внимание на вече споменатото във връзка с регионалните политики. Има региони, в които държавите Брикю традиционно са по-силни и където на тях се гледа като на стратегически партньори. Европейският съюз трябва да приложи разумна надлежна политика към тези региони. Ще цитирам едно изказване от преди няколко години, според което капацитетът ни за въздействие върху бъдещия свят до голяма степен зависи от подхода, който ще приложим към Китай, например. Още веднъж ще повторя, че Възприятието ни на стратегическите партньори в бъдеще е нещо, на което трябва да обърнем повече внимание. С удоволствие ще изслушам сега вашите въпроси. Нека последно ви припомня, че миналата година бе цитирано, че вече сме установили стратегически партньорства. Сега трябва да приложим и подходящата стратегия за реализирането им. Очаквам Европейският парламент да ни съдейства с насоки. Allora, il primo ad intervenire sarà il collega Kelam. Колегата Келам има думата. Благодаря. Много, много интересен дебат и с много интересни резултати за нас. Ключовата дума тук като че ли е засилена взаимовръзка, взаимозависимост. Никой не може да избегне от това. Но отговорът е само единствено засилено сътрудничество – ние разбираме много ясно посланието на страните БРИК. Те искат повече влияние, искат да се отчита тяхния ръст и размер в световната политика и економика. Въпросът е как може да се направи това. И като има засилена нужда от сътрудничество и координация, това може да се постигне единствено когато в е, международната политика се намесва в по-голяма степен законността, т.е. повече е, прозрачност, взаимно, взаимност, намаляване на корупцията. А другия вариант е само да се, се опитваме да засилим политическите си военна мощ, защото във всяка развиваща се страна това се случва. Тук има ясно разделение между Русия и Китай, които се опитват да направят това. Останалите страни, Индия и Бразил, не толкова. Що се отнася до Европейския съюз и реакцията на Европейския съюз, Андрю Смол няколко пъти спомена, че в момента се открива една възможност пред нас, която няма да бъде отворена много дълго време. Зна как да реагира Европейския съюз? Може ли да реагира общо като съюз или да си урежда отношенията по-отделно? Мисля, че испанският ни колега предложи отлична формула тук – международните отношения трябва да бъдат много по-прозрачни. В противен случай Европейския съюз не може да изиграе своята роля и не може да засили авторитета си. Но въпросът е, има ли економическа или политическа мотивация в страните БРИК да а, си сътрудничат с Европейския съюз и има ли възможност Европейския съюз да дава по-координирана реакция? Съгласен съм с коментара, че Русия трябва да бъде оставена на страна. Тя действително е отделен случай. Тоест да говорим за страните БИК. Господин Ван Орден, моля. Благодаря. Също искам да благодаря на ораторите. Много разнопосочни гледища чухме, което беше много добре. Малко съм объркан от е, изказването на господин Бенавенте, защото не разбирам какво точно искате да кажете. От една страна винаги ни се говори, че съдържанието на е, общата политика за сигурност и отбрана се определя единствено от страните членки, т.е. тя не съществува сама за себе си, тя е плод на това, което страните членки решат, че ще бъдат общи проблеми. А от друга страна, вие казвате, че след Лисабон е, след като Лисабонския договор влезе в сила, вие знаете всъщност, че не всички в Европа са съгласни да приемат е, този договор за легитимен, но все пак казвате, че страните членки в момента са длъжни да променят външната си политика заради Лисабонския договор. Тоест, сега имаме някакви общи задължения. Струва ми се, че тези два момента са в противоречие. Искам да, да поясните вашето становище, вашата позиция. Питам се, Германия какво би казала за това да се откаже от двустранните си отношения? Много се съмнявам, че ще бъдат за това. А вие като че ли много сте ентусиазиран по отношение на операцията в Либия и общата политика um... за сигурност и отбрана. Том, точно там видяхме, че тя въобще не работи какво правим? Всъщност измисляме си една такава политика и после нагласяме фактите да се е, да отговарят на тези тези, което не е точно така. В общата политика за сигурност и отбрана Европейския съюз отчаяно се, накар... се опитваше да накара ООН и останалите да е, формулират някаква хуманитарна мисия в Либия. А никой не искаше това. И е, освен това, отчаяно се опитвахме да наложим ембарго по море, но никой не искаше. Е, съществува ООН, съществува НАТО и проблема е, че само половината от страните членки е, на НАТО изпращат хора в натовските мисии и непрекъснато има разнобой това далеч не е конструктивно. Затова исках да отбележа в контекста, който говорим днес, да задам въпроса, какво е отношението между търговията и външната политика? Защото исторически държавата е много често са успявали да държат тези два аспекта на на страна един от друг след Първата световна война Англия купуваше химикали от Германия. Дори когато войната вече е започнала, тази търговия продължава. И в исторически план има още много други примери. Но, отново въпросът е, какво е отношението, взаимоотношението между политик, търговската политика и външната политика? Adesso колега.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 той заяви, че сме установили стратегически партньорства с няколко от държавите в групата, която наричаме БРИКЮ. Но сега, след като вече сме установили такива партньорства, трябва да изготвим и стратегия по реализирането им. Това обобщение показва, че Европа изостава след тези много бързо развиващи се страни. Въпросът е какво точно обединява тези държави. Упоменахте, че Русия не принадлежи към тази група, че спада към отделна категория, но като се има предвид големия и потенциал, може би следва да я причислим към групата. Държавите от групата Брикю добре осъзнават мощта и потенциала си, Опитват се да ги демонстрират, като се съревновават в редица области. Спомням си един разговор, който веднъж проведох с полския посланник в Китай. Този разговор се състоя в края на 80-те. Той попита един министър-председател от източна Европа как вижда развитието на своята страна през идните 100 години. Отговорът дойде малко изненадващо. Министър-председателят отговори, че не се правят планове за толкова дългосрочно развитие. Този отговор е доста показателен. Той е показателен за подхода към планирането в китайската политика в момента. Обсъдихме и сигурността на доставките на суровини. Този въпрос е бил обсъждан и в други парламентарни комисии. Ако вземем редкоземните елементи, то ще видим, че 85 до 90% от залежите на тези елементи са на територията на Китай. Световната економика не може да заобиголи Китай като източник на тази толкова жизненоважна суровина. Китай има също така и огромни валутни резерви, както и огромни резерви от енергия. Но това въжи също и за Русия. Енергийните запаси на Бразилия също бързо се разрастват. Вероятно е те радикално да се променят през идните години. Възможно е Бразилия да се нареди сред най-големите доставчици на газ в световен мащаб. Трябва да вземем предвид и демографските ресурси, както по отношение на Бразилия, Индия и Китай, така и по отношение на Русия. Наскоро прочетох едно проучване, според което в държавите БРИКЮ през идните години ще настъпят значителни демографски промени. Така, например, Индия ще стане най-населената страна в света, дори ще изпревари Китай. Държавите при разполагат с значителни енергийни запаси, това може да се отрази върху Африка. Въпросът ми е какво смята нашият докладчик за съотношението на силите в групата Брикю. Коя държава ще застане начело през идните години? Възможно е да настъпи съществено разместване на силите. И така, коя държава ще се нареди на челна позиция в тази група в бъдеще? Ще направя и два коментара за отношението на Европейския съюз с тези страни. Да, установени са стратегически партньорства, същевременно продължаваме да сключваме споразумения за търговия. Опитът с тези споразумения, сключвани с други държави, показва, че те водят до търговски дефицити. Пример за това е структурата Меркосур, южноамериканският вътрешен пазар. Сега ще премина към правата на човека и нормите за тяхното спазване, към демократичните норми – какво въздействие имат тези норми върху отношенията на Европейския съюз с страните Брикио? И накрая колегата Ландсбергес. Само една бележка за страните Брик или Бик, като нов голям актьор на световната сцена – те се наричат много често развиващи се економики на финансовата или на световната сцена. Но да се отнасяме към тях само като към развиващи се економики не е съвсем правилно. Естествено, ако економиката е нашия висш ръководител заедно с Карл Маркс, тогава това е много впечатлително. Но има и други критерии, които а, е, могат да измерят а, е, значимостта на тези страни. Тук се споменаха човешките права. И, и тези страни трябва да се третират и като развиващи се е, демокрации. Две от тях са такива това трябва да се подчертава. Също те стават едни важни демокрации. Освен това, ние искаме да видим как те се присъединяват и засилват демокрацията в света. Това е изключително важно за бъдещето. И именно тези елементи трябва да бъдат е, отчитани, а не да бъдат изтиквани на заден план от разни съображения за това кой е важен в групата Big Bricks и така нататък и по какви съображения. Просто трябва да сме наясно кое е важно. Първо ще дадем думата за отговор на господин Нан, след което на господин Бенавент и накрая на господин Будур. Um, Благодаря. Ще започна с въпроса на господин Ван Орден, защото това е въпрос, който ние в германското правителство много честно си задаваме. Тоест, каква е връзката между външна политика и търговска политика. Какво се прави, когато имате търговски отношения, дори излишък в търговията с някои страни и искате да ги ангажирате в диалог, в който те не искат да влязат? Именно такъв е случай с човешките права. По нашият опит, Стабилните економически взаимоотношения са основа за е, възможности да упражнявате влияние в други е, области на политиката. Е, разбира се, има си граници доколко това може да се направи. Но, например, нашите китайски приятели слушат много внимателно, когато са поставили на карта техните интереси когато се интересуват от трансферна технология от инвестиции или когато искат да а, научат неща, които Европа може да им помогне да научат. Когато има в такива случаи, те са много готови да слушат неприятни въпроси и да е, изслушват или да приемат европейски е, политици, да речем. Та, именно по този начин сме се научили да работим с нашите китайски приятели. Слагаме си картите на масата и те си слагат картите на масата и накрая се получава взаимодействие. По нашия опит, това е практика, която от която трябва да се получи и Европейския съюз. В противен случай не се получава диалог, не се получава дори и монолог. А, темата за европейските е, права, за много европейски страни, особено за нас определено, е основен момент. Ние искаме да повдигаме и не, искаме да постигаме резултати. И това е ежедневна битка. И тази битка е най-успешна, когато имате на своя страна аргументи, т.е. когато можете да дадете това, което те търсят. Поне с Китай това върши работа. Мисля, че до немалка степен същото въжи и за Индия. Сега искам да отговоря на въпроса на господин Келам, ако правилно съм записал името. Да, страните БРИКС имат много силна економическа и политическа мотивация да си взаимодействат с Европейския съюз и неговите страни членки. По наш опит, това взаимодействие с Европейския съюз е, е именно Именно взаимодействието с Европейския съюз е това, което предпочитат тези страни, е, особено Китай. Но когато Европейския съюз е ясен партньор. А, ако това не е възможно да се случи, тогава вече те търсят е, двустранни контакти с страните членки. Мисля, че по същия начин се развиват нещата и с Индия, поне такъв е нашият опит. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Northern. Uh, <clears throat> Is, uh, I will, I will put my, my point in a, in a different way. Ще изложа аргументите си по малко по-различен начин. С влизането в сила на договора от Лисабон не се промени провеждането на външна политика от страна на Европейския съюз. Настъпиха промени в институционалната рамка, която определя провеждането и управлението на външната политика. Основанията за тези промени не са от федералистично естество, според мен. Основанията по-скоро почиват на факта, че в един все по-многополюсен свят ще се справим по-добре, ако говорим с един глас. С други думи, държавите членки трябва да хармонизират, да приспособят външните си политики. Договорът от Лисабон вменява правомощия за провеждането на външна политика на двама определени представители на Европейския съюз. Същевременно Европейската служба за външни действия следи за провеждането на тази политика. В хода на този процес държавите членки трябва да приспособят външните си политики. Те няма да имат думата вече по редица въпроси. Като постоянни членове на съвета за сигурност на ООН, някои държави членки трябва да излизат с позицията на съответната държава за външната политика. Това не въжи за други държави членки. След влизането в сила на договора от Лисабон, можем да смятаме за даденост хармонизирането на външните политики. Но не такова е виждането на някои политици в столиците на държавите членки. Те изчакват как ще заработи Европейската служба за външна дейност, как ще заработи и върховният представител за външната политика – ако се замислим по-задълбочено за последиците на договора от Лисабон за външните политики на държавите членки, то изводът е, че тези политики трябва да бъдат приспособени. Това е така, защото в новосъздадения контекст вече не могат да се провеждат индивидуални национални политики и да се очаква да се постигне консенсус тук в Брюксел. Uh, Благодаря. Аз лично считам, че въпросите показват много добро разбиране на предизвикателствата, които ни чакат. Първо, проблемите, които можем да очакваме. Е, БРИКС започват да бъдат все по-видими на регионално и международно ниво. Затова ние трябва да работим повече, за да посрещнем тяхните амбиции, да ги окоръжим да се показват на международно ниво и да поемат повече а, отговорности, защото те имат достатъчно ресурси, за да почнат да оформят вече и определени политики. Китай от някои наблюдатели се счита за не толкова охотен международен партньор, но в последното десето, десетилетие и не отдавна, може би след успеха на Олимпийските игри през 2008 година, те започна да им харесва да имат ново поведение и започнаха да бъдат по-ангажирани в процеса на оформяне на някои международни институции. Вие знаете много добре е, проблемите след економическата, международната економическа криза. Знаете как те изтикаха Китай на преден план и е, как е, те се наложи да се справят с ред нови е, въпроси и вътре в страната е и международни, като примерно валутния курс. Та, за нас, за Европейския съюз и за страните членки, сега ние вече имаме и нов форум за взаимодействие G20, където можем да упражняваме и нашето влияние – Разбира се, вие сте тези, които трябва да решите проблема как подходящо да бъде представен Европейския съюз в Г20, но от наша гледна точка ние считаме, че Г20 е отличен форум за ангажиране на тези страни и за диалог с тях. Има ред е, въпроси, от които ние ще имаме само полза, ако влезем в взаимодействие с тези страни. Както казах, те имат много ресурси, които имат отношение не само към международните и регионалните пазари, но които могат да оформят е, е, и да оформят структурата на някои пазари и съответни разходи примерно, ако има големи флуктуации в количеството, да речем, на някоя суровина, която влиза на пазара, цените ще реагират. Така че ние е, бихме имали много голяма полза да, сме в, да имаме канали за комуникации и взаимодействие с тези страни за човешките права. Смятам, че е, тези страни са много важни партньори на международната сцена и трябва малко да си е, редактираме формулировките и езика спрямо тях, за да можем е, точно да покажем и нашето отношение, нашите проблеми, свързани с човешките права в региона. Както се изказаха някои от колегите тук, е, много неща са заложени на тази карта. Често тези партньори не обичат да се пазарят, е, да правят компромиси. Те искат да бъдат поставени на равна нога, да бъдат е, признавани за важни участници в процеса. Така че да им четеме лекции и да ги получаваме, както правехме от е, доста години насам, не смятам, че ще има необходимите резултати. Но, както се казва, след влизане в сила на Лисабон, сега имаме нови инструменти, нови методи, през кои, чрез които ние можем да изкажем своите становища. Имаме огромен е, набор от инструменти. И обществата ни действат по, начин, е, по такъв начин, че могат да се възползват от много канали за въздействие. Примерно неправителствени организации, научни среди, инструменти, форуми, много, много инструменти, които дават възможност тези е, общества да се развиват и да възприемат нашите ценности. Allora, l'ultima реплика е del, del relatore Valladao. И, и сега най-накрая за заключение господин Валадао. Tanik's question about Brazil. По въпроса на господин Танок за Бразилия, Европа и предоставените помощи. На първо място трябва да отбележим, че помощта за Бразилия Китай и Индия е само една малка част от общия размер на предоставената помощ. Не бих казал, че те вече не се нуждаят от официална помощ. Но както прекрасно знаете, предоставянето на помощ не е филантропична мярка. Това е мярка за постигане на ефекта на лоста. На второ място трябва да си зададем въпроса какви ще бъдат последиците от Евро... за Европейския съюз. Дали Европейският съюз ще се задържи или ще изпадне в тежка криза. Много държави очакват второто. Но за много страни, в това число и за страните Брикю, Европейският съюз ще се задържи и в бъдеще Бразилия, например, поддържа многостранни отношения с доста страни в Европа в областта на инвестициите, технологиите, образованието и така нататък. За Бразилия Европейският съюз се разглежда в две измерения от гледна точка на търговската политика и от гледна точка на инвестициите. За тези държави Европа е като един огромен хипопотам, който в продължение на месеци предъвква едно и също. И в момент, в който жертвата му малко се е разсеяла, той просто отива и сяда върху нея. Така възприемаше Бразилия Например, регламента РИЧ. Но сега с всеки изминал ден ще е все по-трудно за Европейския съюз да предприема такива мерки, защото другата страна реагира. С други думи, всички ние сме изправени пред финансовата криза в един все по-взаимосвързан свят. Тоест, ако се провали Европейският съюз, ще се провалят и държавите БРИКЮ. И обратното, ако се провалят държавите БРИКЮ, ще ги последва и Европейският съюз. През 20 век подхождахме към този проблем чрез военни действия. Сривахме с земята столици, убивахме хора и след това економиката се възстановяваше. Днес ситуацията е много по-сложна. Единственият подход, който можем да приложим е сътрудничество. Полският ви колега запита, коя държава ще застане начална позиция в групата. Никоя. Единствено онези държави, които осигурят основните обществени блага за доброто функциониране на тази взаимосвързана система, ще могат да поемат водеща роля. Към момента това е са, извинете, Съединените щати. Европейският съюз не е в състояние. Китай, Индия и Бразилия не желаят. По въпроса на господин Ван Орден за връзката между външната политика и търговската политика. Външната политика бе или дори е насочена към защитата на националните интереси. Ако искаме да обвържем външната политика с търговската политика, трябва точно да знаем какви са интересите ни в областта на търговията но не винаги е толкова лесно да се определят тези интереси. Това, което се отразява благоприятно върху един сектор, не се отразява благоприятно върху друг. Тоест, в търговската политика постоянно настъпват размествания на силите, в зависимост от това, кое лоби надделява. В миналото външната политика не се ръководеше от този принцип. В момента като че ли повече се ръководи от лобитата. Не е толкова лесно да се провежда ефективна външна политика, ако постоянно в лицето ви крещят разни лобита. Това води и до спад в доверието към политиката на националните правителства. Хората вече не вярват, че правителствата могат да се справят с проблемите. От това възниква и демократичен дефицит. Последният ми коментар е по въпроса на господин Килан за укрепване на върховенството на закон. Съгласен съм, че трябва да се предприемат такива действия – Проблемът е, че китайците, индийците, не толкова бразилците, смятат, че действащите правила са били изготвени без тяхното участие. И затова те казват, не може да ни карате да спазваме правила, в чието изготвяне не сме участвали. Това е дилемата. Ако в бъдеще действително искаме да заангажираме тези държави ще трябва и в по-голяма степен да им дадем възможност да имат думата по някои въпроси. Живеем в много несигурни времена. Мисля, че е възможно да възникне тежка криза, дори да се стигне до военни действия, ако не си сътрудничим. Ексцепционалменте. <laughs> Само по изключение ще дам думата на колегата Салафранка, но а, а, много моля бъдете кратък. Благодаря, казва господин Салафранка. Извинявайте, че закъснях. А, просто бях на друго заседание. Бих искал да поздравя колегата Сарус Волски за това, че организира изслушване за държавите БРИКС. Искам да благодаря на всички оратори. За съжаление, пропуснах в началото доклада на професор Валадао. Аз го познавам обаче от години. Сега чух отговора му и чух, че той остава все така брилянтен, какъвто го познавам. А, искам да задам един въпрос, над който си блъскам главата. Четох едно много интересно изследване на института Саркано за международното влияние. В това изследване се казва, че през последните че в следващите 35 години економическата още се измести в посока към Тихи океан а, и далеч от Атлантически океан. Единствената суперсила, която ще продължи тогава да съществува е със Съединените щати. Ш и ще разшири е, влиянието си върху някои големи държави, например Германия. А, Австрия ще приема повече е, емигранти, отколкото Бразилия. Люксембург е, ще стационира повече войски, като участие в международни мисии. и така нататък. Това са прогнозите, които прави това изследване. Това са а, тенденции. А, ако пренесем тези данни а, върху мащабите на големите държави от Европейския съюз, това още повече ще а, покаже какви са тенденциите. А, много добре познавам отношенията. А, между Меркосур и Европейския съюз. При предстоящия бюджет се предвиждат съкрещения на средствата за държави като Мексико, например, или за Латинска Америка, за да може тези средства да се пренасочат към Средиземноморието а, и Северна Африка. Какво трябва да означава от това? Сега, когато говорим за БРИКС, казваме, че те нямат нужда от а, средства, имат нужда от шансове, които ще им дадем с поразуменията за свободна търговия. А, какво мислите за съкръщенията по отношение на тези географски райони? Смятате ли, че това е добре за политически интерес на Европа, за държавите БРИК? Или пък е, смятате, че Европейския съюз трябва да следи развитието в тези държави е, по-внимателно, а не да намалява тези и без това символични суми. Ще ви бъда много благодарен, ако чуя вашето мнение. Председателят, е, това беше въпрос към господин Валадал. Това е труден въпрос и затова и отговор няма да бъде лесен. Защото от една страна фактът, че Европа се замисля за това какво става в Северна Африка е добър знак. и че ще взема малко по-насериозно отношенията си с Северна Африка след събитието от така наречената арабска пролет, за да може изобщо да има някакъв шанс нещата там да тръгнат към положително развитие. Вие казахте, че приноса на Европа е символичен. Ако Бразилия и Мексико получават по-малко помощ, в това няма лошо, защото те нямат нужда от тези средства, те имат нужда от търговия и сътрудничество. Има много неща, които могат да се направят съвместно, примерно да се действа съвместно в Африка. Може да се създадат тристранни отношения, могат да се правят хиляди неща по отношение на Бразилия и латиноамериканския пазар, е, всичко е въпрос на преговори. Нека да погледнем към Америка и към Съединените щати. Е, там е, също се намаляват помощите за Южна Африка, помощите от етанол, помощите за етанола. Такива помощи съществуват, това не можем да го отречем, но, но това са всичко, но всичко това са сигнали, а, които са трудни за тълкуване. Въпросът е, Европа наистина ли е готова да започне сериозно сътрудничество с Латинска Америка, с държави като Бразилия, а, Европа на единно мнение а, ли е? е а, готова ли е Европа да се откаже от позицията си, че винаги е права останалите? Не са. Въпросът е дали ще се установи някакво сериозно сътрудничество, а не дали ще бъдат намалени помощите. Не знам дали правилно отговорих на въпроса, защото въпросът е труден. Председателя? Благодаря на ораторите, благодаря на колегите, които участваха в този интересен дебат. Нека сега да преминем към следващата точка от дневния ред. препоръка към съвета и комисията относно преговорите за споразумение за асоцииране на Република Молдова. Това е втория дебат по тази тема. Бих искал да ви е, информирам, че са внесени 92 изменения. Докладчика внесе 9 компромисни изменения. Комисията Инта днес след обяд ще гласува за предложението. Ние ще гласуваме утре. Ако колегата Уотсън е готов, ще му дам думата за да се изкаже по въпрос. Um, Благодаря. Искам да започна с благодарности за всички колеги, които допринесоха за обсъждането на този доклад с много полезни предложения – благодаря и на докладчиците в Сянка, с които проведохме много полезно заседание миналата седмица. В резултат на което бяха формулирани ред компромисни изменения. И нека да ви обясня, господин председател, аз е, през цялото време търсих възможно най-широк консенсус по този доклад, защото е изключително важно това. Когато е, работим с страни от е, източното ни съседство, трябва да имаме един широк е, консенсус за това как да действаме и да е сигурно, е, че ще говорим с един глас в взаимоотношенията ни с тези страни. Именно това са съображенията ми за предлаганите компромисни изменения. Благодаря също и на комисията Инта, които изготвиха и днес гласуваха становище. Автора е господин Дейвид Мартин. Становището за мен като докладчик не представлява никакъв проблем и препоръчвам на колегите да включиме вече измененото становище в, и гласувано днес в нашия доклад. Компромисните изменения, господин председател, покриват много от измененията, предложени от колегите. Надявам се, че те имат текста пред себе си и аз няма да чета всичко по-отделно. Но искам да направя едно предложение за промяна за едно от компромисните изменения, защото след дискусии с докладчиците стигнахме до това предложение – Става дума за компромисно изменение, което покрива параграф 1, точка или буква А. Новият компромис гласи Извинявам се, че едно дълго изречение на английски ще прочета. Не искам да бъда от е, тези, които ще допринасят за срива на английски язик, смятам, че ще е добре да сложиме поне две запетайки там. не е толкова много, че да прилича на консервирана супа, но все пак да се е, концентрираме да сложиме е, фразата перспективата на европейска интеграция, да базират ангажираността на Европейския съюз е, върху убеждението, че е, перспективата за членство в Европейския съюз, включително член 49 от Лисабонския договор, която върви е, заедно с структурната реформа, е важно е, лост за реформа и катализатор на публичната подкрепа за реформите. И се надявам, господин председател, че с тази ревизирана формулировка ще постигнем по-голяма подкрепа от политическите групи. Разбира се, приветствам всички изказвания, които колегите евентуално могат да направят. Председателят, благодаря, давам думата на докладчика в сянка. Първо, господин Унгоряно. Oh, Тук съм, господин председател, точно пред вас. Нека да започна с е, благодарности за докладчикът, който мога да кажа, че прояви забележителен конструктивен дух по време на дългите преговори често оживени дебати. Абсолютно мога да оценя и търпението му и възможностите му за преценка. Готов съм да подкрепя изменението, което сега предложи. Смятам, че политически много мъдро е формулиран текста мога да кажа, че няма съществени проблеми, свързани с измененията на доклада. Ние практически преодоляхме последната пречка. И нека да кажа, че отново. И аз съм съгласен с коментарите на докладчика за срива на английския. Господин Паско. I also and paradoxically Няма какво да кажа против казаното от господин Онгоряно за този доклад, което само по себе си е парадоксално. Трябва да изтъкна, че докладчикът извърши чудесна професионална работа като успя да намери компромисни формулировки по някои ключови аспекти. Също подкрепям последната промяна, обявена от докладчика. Основната ни цел при приемането на този текст ще бъде да направим още една крачка напред по пътя към структурни реформи в Молдова които да й дадат възможност да се присъедини към Европейския съюз. Усилията, положени при изготвянето на този доклад, действително бяха огромни. Мога само да подкрепя колегата Унгореано, който посочи личния принос на докладчика за изготвянето на компромиси по тези толкова важни въпроси. Още веднъж благодаря на докладчика. Искам да благодаря и на останалите колеги за извършената работа. Благодаря и на вас, господин председател. Третият ни оратор Вернер Шулц от името на Зелените. Господин председател, господин докладчик, мисля, че постигнахме съгласие и изработихме един много балансиран, много перспективен доклад, който ще даде кураж на Молдова и ще подкрепи реформите, е, проведени до този момент е, там. Е, много се радвам, че по единствената спорна точка, която имахме, успяхме да намерим компромисна формулировка и я ориентирахме към член 49 и към европейската перспектива. Искам изрично да благодаря на докладчика за изключително доброто сътрудничество, който ни помогна да постигнем този широк консенсус. Мисля, че доклада представлява документ, който ще зарадва Молдова и ще я предвижи напред. Танок, next one. Господин Танок. Uh, thank you, Chairman. Well, the ECR group... Благодаря, господин председател. Групата на консерваторите и реформистите също се обявява в подкрепа на доклада на сър Греъм Уотсън. Двамата румънски колеги говориха по въпроса за Молдова. Имам дълъг опит в парламента, член съм на ресорната комисия вече от 8 години. Позицията ни за Украина е различна от позицията ни за Молдова. става предвид за позицията, въпрос, извинете, за позицията ни за перспективата за членство. Ако се проведе дебат за Украина, бих искал румънските ни колеги да подкрепят перспективата за членство за Украина, също така както подкрепят перспективата на Молдова. Трябва да подкрепяме Молдова, Украина и Беларус, да приложим един и същи подход и едни и същи формулировки към тези три държави. Нека се придържаме към една и съща формулировка в докладите ни за тези три държави, вместо само да правим леки семантични изменения, от които няма да проистекат практически последици. <laughs> Expensive but beautiful. <laughs> Let me say. Il collega Salafranca, prego. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Докладчика в сянка на нашата политическа група, господин Кореано, е, ясно представи нашата позиция, но от името на ЕНП не мога да пропусна да благодаря на господин Уотсън за неговата гъвкавост, неговата готовност за диалог, за да може в крайна сметка парламента да излезе с единно мнение по една толкова чувствителна тема. Много добре разбирам господин Танок, който пледира за това да третираме държавите по еднакъв начин. Мисля, че формулировката на господин Уотсън е много добра и нашата политическа група ще подкрепи доклада, както много ясно заяви господин Унгореано. Оноревале Маковей. Госпожа Маковей. Oh, thank you very much. Um... Благодаря. Разбирам, че е постигнато съгласие по устното изменение, предложено от докладчика. Много се радвам. Искам да кажа няколко думи е, по отношение на член 49 от договора и членството в Съюза. Най-важното е, че в случая с Република Молдова ние трябва да разгледаме конкретния случай, постиженията на властите, народа, които с огромни усилия работят и постигат е, отлични резултати в последните години. Това е техническа оценка, която трябва да бъде отразена в нашето политическо решение. Тоест да видим на къде върви страната, да признаем усилията им и да насърчаваме реформите, защото в края на кращата това е Целта ни е да продължим и да ги подкрепяме за доброто на народа там. На юни 15 и 16 ще се е, проведе конференция с е, парламентарна среща с колегите от е, Молдовския парламент. Ще има дискусии по ред въпроси свързани с развитието на страната. Просто ви съобщавам това за информация, изпратени са ви покани. Рапортер for the conclusion. Докладчика да заключи. Благодаря. Аз считам, че за мен е огромна чест да съм докладчик за Молдова, а не за някои от по-големите и съседки. Благодаря за любезните думи на докладчиците в Сянка и за търпението им. Благодаря и на Комисията за международна търговия, за госпожа Макове и нейния принос. Считам, че докладът ще изпрати ясно послание на Молдова в смисъл, че прогресът, който те отбелязват в реформите, е, напредъкът за решаване на проблема в Транснистрия, ще се радват на засилващата се подкрепа на Европейския съюз на принципа колкото повече давате, толкова повече получават. Е, за нас действително удоволствие да работим с Молдова, защото, както казва господин Паско, тя има предимството да бъде малка и красива. И беше удоволствие да се работи с правителството, което имаше големи трудности в развитието на страната, но ние успяхме да работим отлично с тях и да продължим развитието на отношенията си с тази страна. Благодаря, господин председател, и се надявам, че утре доклада ще бъде гласуван. Благодаря ви, колеги. Сега ще направим кратко прекъсване за 10 минути и ще подновим работа в 17.30.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 Bene, cari colleghi, <clears throat> rispettiamo la Скъпи колеги, трябва да уважим точността на нашите гости. и да започнем с заседанието, само с няколко минути закъснение. Нашия гост наистина дойде много точно, много на време. Но нашия дневен ред днес наистина беше доста пълен и понякога се налага да реагираме дъв, Нека да поздравим с добра душъл, председателя на парламента на Ирак. На канал 17 може да слушате превод на арабски. След тези служебни съобщение, нека да преминем към темата по същество. Господин а, председател, вашето присъствие тук а, днес е ясен знак за това как се развиват отношенията между нашите два парламента, колко те са се засилили и развили. Нашата комисия с интерес се следи развитието на демокрацията във вашата държава. Ние многократно сме заявявали този интерес и искам да спомена съвсем накратко някои факти в е, тази връзка. Нашата комисия е, взе е, решение да възложи на колегата Мауро ръководителя на италианската делегация, и е най-ценения ни колега от а, е, Италия, а, е, да бъде натоварен с разработка на доклад за отношенията между Европейския парламент и Ирак. А, проведохме първо официално посещение от Европейския парламент в Ирак. Колегата Стивенсън беше начало на делегацията. Това е колегата, който а, отговаря за отношенията с вашата държава. Посещението беше миналото година в Ирак. Искам да ви благодаря за него. След това организирахме изслушване в нашата комисия през май. Тема на изслушването беше економическото и социалното положение във вашата страна. По повод на това изслушване Чухме много вълнуващи изказвания на граждани от Ирак. Те дойдоха при нас и ни разказаха какво става в вашата страна. Чухме от една страна много положителни неща, от друга страна чухме и критика. Чухме, че от една страна Ирак е миролюбива и заможна държава, държава в която всеки гражданин, независимо от своя происход и религия, може да участва в живота на държавата, да се възползва от правата и свободите. Това е повода, по който днес сме организирали това разискване. Ние ще бъдем солидарни с вас и ще ви окажем помощта, която ви е необходима, въз основа на споразумението за партньорство с Ирак. Парламента трябва да преразгледа това споразумение през седните месеци и да го гласува с което ще се даде нов тласък на отношенията между нашите държави. Ирак е богата държава, богата на полезни изкопаеми, на природни богатства а, и има древна цивилизация. Историята на Ирак е древна и дълга. А, иракският народ се ангажира с най-високи морални ценности. Мисля, че това е една много специфична идентичност, която ние трябва, коя, която ние трябва да уважаваме и да защита, за, зачитаме. Искам да ви благодаря още веднъж на вас и на членовете на комисията Искам да ви кажа още веднъж добре дошли. Имате 15 минути за изказване, след което ще влезем в режим на диалог. Надяваме се това да бъде началото на дни тесни, ползотворни отношения. Благодаря и имате думата. Благодаря, господин Албертини председател на заседанието. За нас това е отлична възможност да ви поздравим от името на иракския народ и да поздравим приятелски настроените европейски народи. С нашия поздрав мир за вас. Надявам се, че ние ще имаме добри отношения с всички народи на базата на любов, солидарност и подкрепа, свобода е, за един свят е, без войни. Е, колеги, дами и господа, една от основните характеристики на нашия народ е, че той е толерантен народ, който винаги успява да се изправи отново на крака. Всеки път, когато се случват катастрофи, нашите хора отново, като Феникс, стават по-силни и по-силни обединени. Ние сме народ от, с много древна цивилизация, с много творчески достижения. А войната в момента е проклятие за нас, но се надяваме, че в бъдеще ще се окаже благослов. Надяваме се, че ще има мир и спокойствие страната бе разрушена, инфраструктурата ни беше напълно унищожена. Положението е много тежко. Ние дори се оказахме бойно поле за други страни. При нас загиваха невинни граждани. Днес ние имаме и много бездомни, голям конфликт на интереси в страната, а също и външни интереси, които се опитват да се намесят и да дестабилизират страната. Навсякъде се чуват лъжи, различни версии за това, което се случва. и отвътре се надигат гласове за, сек... за разделяне, за война, за разруха на страната. Някои слоеве от обществото се възползват, за да грабят, за да се обогатяват незаконно. Затова нашата страна се опитва да възстанови демокрацията, суверенността си. Сега вече има парламент, който се опитва да представя народа да създаде единен демократичен Ирак, за да се гарантира мир и стабилност за гражданите. Но, за съжаление, много често е, нашите къщи се разрушават и едва зараждащата се демокрация също бива разрушена от конфликти. Ние, като представители на парламента, се опитваме да постигнем резултати, да направим така, че ние да сме изразители на народа, а не представители на правителството, да дадем възможност на хората да упражнят своята воля по, по резултатен начин. Е, знаем, че демокрацията не е нищо чудно на нашата култура. Историята ни е показала, че нашия народ е един от създателите на демокрацията, но толкова дълго време не сме живяли в демокрация, че вече не знаем как да го правим. В последните няколко месеца в е, Иран се появяват е, тъжнения в посока на установяване на мир, борба с корупцията и шурубаджанащината, желание да се разпространява информация за това, което се случва. Ние се опитваме да излезем от економическата и политическа криза и искаме да се обърнем към вас да ни помогнете да преодолеем кризата, да се справим с проблемите, пред които сме изправени, така че нашата страна да поеме своята роля за изграждане на мир, сътрудничество и просперитет за всички народи. Днес призоваваме европейските страни и институциите и гражданите да инвестират в нашата економика, индустрия, технология, защото ние сме един отворен пазар с дългосрочни перспективи. Не можем да, не, да отричаме факта, че сме преодолели много сериозни проблеми и сме се оказали фактор на стабилност в региона. Но ако не успеем в момента да се справим а, в, а, с кризата, ще бъдем един а, тлежд вулкан. Гражданите на Ирак трябва да бъдат а, подкрепени ние можем да оказваме и положително влияние в района, но ако не успеем да получим подкрепа, може и да се окажем с много тежко влияние в региона. Бихме искали да можем да сме активни участници в процеса на изграждане на демокрация да се справим с репресиите, с корупцията и в нашата страна и около нас. Ние обаче сме против тази политика на двойни стандарти, която се наблюдава към нашия регион. Потисничеството е едно и изявите са много сходни навсякъде по света. И не бива да пренебрегваме това, което се случва в е, различни области. Не бива да работиме против волята на народа. Ние от опит е, сме се научили, сме извадили поуки, че тези малки е, разколнически групи, които се опитват да превърнат Ирак в е, бойно поле, не би е, следвало да бъдат е, подкрепени, в смисъл не би следвало да се засилват тези конфликти, защото това няма да реши нашите проблемни а по-скоро ще създаде нови. Единственият начин да се решат нашите проблеми е посредством мирния подход. Затова нека отново да изкажем благодарности към вас за любезната покана и за възможността да ви говоря за ситуацията в Ирак. Благодаря, господин председател. Нека сега да открием разискванията. Първо ще дам думата на колегата Стивенсън. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че проявихте гостоприемство и поканихте нашата делегация да участва в заседанието на вашата комисия. Нека също приветствам с добре дошъл господин Ноджафи, представител на Камерата на представителите в Република Ирак. Приветствам и другите членове на иракската делегация. За нас е чест да ви приветстваме с добре дошли тук в Европейския парламент. За мен бе чест да ръководя и нашата делегация, която бе на посещение в Ирак през април тази година. Благодаря на иракската страна за проявеното голямо гостоприемство, както и за възможността, която ни предоставихте за среща с президента Талабани Срещата с вас бе сред един от ключовите моменти на посещението ни. Срещнахме се с министъра на външните работи, с заместник министър-председателя, с съвета на представителите и с много членове на парламентарни комисии в тази камера на парламента. Един от основните въпроси, които обсъдихме по време на посещението си, бе, разбира се, положението по отношение на националното единство. Разочаровани сме от това, че все още не е назначен министър на вътрешните работи, на сигурността или на отбраната. Това са три ключови министерства. Не е назначен и председател на съвета за стратегически политики. Това бе една от основните клаузи на споразумението с Ирак. Доколкото знам, нито една от 19-те клаузи на споразумението все още не е изпълнена. Това е разочароващо, като се има предвид, че правителството е на власт вече от над 100 дни Разговарях с вас, ваше превъзходителство, по време на обяд. Говорих и с други ваши колеги, членове на делегацията. Тези разговори ме убедиха, че има вероятност да се постигне напредък при постигането на ангажиментите по споразумението. Изпълнението на тези ангажименти е от основно значение за постигането на национално единение. друг въпрос, за който говорихме подробно по време на посещението си в Ирак, бе клането в лагера Ашраф на 9 април. Господин председател, искаме да си сътрудничим с вас за намиране на разрешение на хуманитарната криза в лагера Ашраф. Трябва да положим максимални усилия за презаселването на 3400-те души, обитаващи лагера към момента в 27-те държави членки на Европейския съюз, както и в Канада, Съединените щати, Норвегия и Швейцария. Напълно признаваме суверенитета на Ирак в териториално отношение. Искаме да направим всичко възможно, за да облегчим положението в лагера Ашраф. Подкрепяме и госпожа Нави Пиле, върховен представител на Обединените нации за правата на човека, която призова за щателно и независимо разследване на кръвопролитието от 8 април. Този призив бе подкрепен и от баронеса Аштан, върховния представител на Съюза за външната политика. Ваше превъзходителство, разговарях с вас и за провеждането на съвместна конференция с участието на Комисията, Съвета на министрите и Европейския парламент за проучването на възможностите за инвестиции в Ирак. Тази конференция ще се проведе през месец декември. В центъра на вниманието ни ще бъдат енергетиката, възобновяемите енергийни източници и земеделието. Водещи представители на промишлеността в Европейския съюз ще участват в конференцията. Ще се опитаме да ги убедим, че имат уникалната възможност да стимулират растежа и заетостта в Ирак и същевременно да стимулират и економическото развитие в Европа. Наистина смятам, че тази конференция е една уникална възможност. В нея ще участват президентът Талабани, председателят на комисията господин Барозо, председателят на Европейския парламент господин Бузек и министър-председателят на Полша Доналд Туск присъствието на тези господа. Ще подчертая значимостта на партньорството между Европейския съюз и Ирак. Очаквам с нетърпение тясно да си сътрудничим за осъществяването на тази проява. Благодаря. Благодаря на господин Стивенсън. Давам думата на господин Марио Мауро, докладчик за Ирак. Благодаря, господин председател. Господин председател на парламента на Ирак, много се радвам да ви видя отново след нашето посещение в Багдад. Останах много впечатлен от посещението в Багдад. Най-силно ме впечатли народа на Ирак усетих една любов към живота, нещо, което без съмнение помага. И което от друга страна кара хората да жертват живота си. Това най-силно ме впечатли факта, че хората умират, защото обичат живота това, че те залагат живота си и загиват за това да има държавни институции, децата да могат да ходят на училище, да учат в университета. Това се случва отчасти и защото е, все още има много терор и е, липсва демокрация. Имам един въпрос към вас. Бихте ли могли да ни кажете какво мислите за развитието в Ирак като цяло? Вярвате ли, че, с, че сме близо до о, повратната точка в действията на правителството? Може ли според вас правителството да направи нещо? Може ли да обедини различните партии? Може ли да разпредели по-справедливо властта? Мислите ли, че споразумението с Европейския съюз може да се подобри при едно по-стабилно правителство. Господин Салафранка има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя най-сърдечно председателя на Иракския парламент и да го уверя в, наша, в солидарността, която може да му засвидателства нашата политическа група. Поздравя, приветстваме е, положителните новини, връщането към е, редовен добив на нефт. Що се отнася до жертвите, ние сме много сме разтревожени е, защото жертвите са около 705 души. Това е една много безпокоителна статистика. Ние виждаме както едната, така и другата страна на нещата. Моят въпрос е свързан с това, което каза колегата Стивенсън, с разграничаването на правомощията и отговорностите между две министерства. Министерство на отбраната и Министерство на, вътрешната на вътрешните работи ти. Каква може да бъде ролята на парламента в разграничаването на тези две правомощия? Освен това, искам да кажа няколко думи за Ашраф. Парламент излезе с резолюция, върховният представител се обърна към представителите на вашата държава, за да изрази своята загриженост от случващото се в Ирак и да направи така, че подобни ужасяващи събития да не се случват. Искам да обърна вниманието ви на споразумението вашата държава и Ирак за оттегляне на 46 хиляди американски войници, които трябва да напуснат Ирак към края на годината. Конкретният ми въпрос е следния. В състояние ли сте в момента да се грижите за сигурността на вашето въздушно пространство, за сигурността на енергийните доставки и в състояние ли сте да а, осигурите добива и разпределението на нефта и какво мислите за едно о, евентуално удължаване на присъствието на войници от Съединените щати във вашата държава? А, смятате ли, че войниците трябва да останат при, в Ирак, а, докато бъдат извършени съответните промени или веднага трябва да напуснат? Председателя, благодаря на господин Салфранка госпожа Преболс. voorzitter. Eh, ik wil ook eh, de voorzitter van het Iraakse parlement van harte welkom. Аз също искам да поздравя с добре дошъл е, председателят на Иракския парламент. Аз много се радвам, че той се изказа толкова ясно а, е, в полза на мирното и демократично развитие на Ирак е, и за неговата воля да извърши това на практика. Имам няколко въпроса а, по отношение на а, толкова важния въпрос за човешките права в а, Ирак. А, за мен е важно да има свобода на мнението и свобода на пресата. А, искам да чуя от вас, господин председател, дали има за законодателни или други мерки за гарантиране свободата на словото и свободата на, на мнението. А, Информирали сме се, че работата на журналиста в Ирак е особено опасна. Журналистите често биват заплашвани. другия ми въпрос е свързан с смъртното наказание. Знаете, че Ирак е страната с най-много смъртни, смъртни наказания в света, а именно на четвърто място. През 2004 година, от от 2004 година сам около 300 души са осъдени на смърт според е, Amnesty International. Имаме, за съжаление, много малко информация е, по този въпрос. Понякога се казва, че има над хиляда души, които са осъдени на смърт и чакат изпълнение на присъдата си. Може ли да кажете няколко думи за смъртното наказание в Ирак? Е, тази сутрин Комисията по правата на човека говори за Международния трибунал. А, има ли напредък в а, тази посока? Имам предвид а, а, ратифицирането на Римската конвенция и имам още един въпрос във връзка с положението на жените в Ирак. Насилието срещу жени е голям проблем в Ирак кръвни отмъщения, домашно насилие. Това е а, голям проблем а, за жените и момичетата в а, Ирак. А, може ли да кажете няколко думи за мерките, които възнамерява да вземе Иракския парламент за преодоляването на това състояние? И да кажете също така няколко думи за Мусул, третия по големина град в Ирак. Ако не се лъжа, господин председател, вие неодавна предложихте Мусул а, а, да има полуавтономно а, правителство. Как точно си представяте това? Благодаря на госпожа Бреполс. Госпож... Господин Аткинс има думата. Um, Господин председател, добър ден на вас и на всички ваши колеги. Аз мисля, че никак не е лесно да си парламентарист в Обединеното кралство, но напълно си представям колко е сложно за вас в е, Ирак. Затова моите поздравления за това, че сте толкова смели е, пред всички трудности, които се изправят. Първо, ми се струва, че ако мога да коментирам, не сте толкова положително настроени. Надявам се, че това не е преобладаващо мнение, защото броя от парти... на партиите в парламента и разногласията там сигурно не са, не предразполагат към единство. А, Вярно е, че е, опозицията на правителството е важен елемент от е, демокрацията в една страна, но ако продължавате само да се боричкате, не, това е начина на е, страната да върви напред. Затова може ли да кажете горе-долу какъв е процента на парламентаристите, които подкрепят правителството с неговите усилия и какъв е процент на тези, които не го подкрепят. И второ, какво можем ние да направим за вас? Можем да окоръжаваме, да приветстваме, да казваме правилните думи, но има ли нещо конкретно, което можем да направим във ваша помощ? И накрая аз съм посещавал нееднократно Близкият изток и мога да кажа, че е, за войната и всичко свързано с нея е, засегна цивилизацията, от която вие толкова се гордеете. Музеи, е, исторически паметници, всичко това пострада изключително много. Може ли да ни кажете какво се прави в момента за възстановяване на тази люка на демокрацията, както вие се изказахте? Сега благодаря. Давам думата на господин Килан. Uh, uh, we very much appreciate your presence. Господин председател, високо оценяваме както вашето присъствие, така и присъствието на делегацията ви тук днес. Няколко колеги посочиха, че иракският парламент е основен източник на надежда за демокрация в настоящата ситуация. Въпросът ми е следният. Какво очаквате от Европейския съюз? Според мен Европейският съюз разполага с огромен потенциал за установяването на политически и економически отношения с Ирак – Както вече чухте, проявяваме интерес към установяването на такива отношения. Смятате ли, че е достатъчно Европейският съюз да има свое представителство на територията на Ирак или очаквате допълнителни конкретни инициативи от наша страна? Второ, съгласен съм с колегите, които изтъкнаха колко е важно правителството в Ирак да се основава на национално единение. Това е важно, защото Европейският съюз се нуждае от ефективно работещ и надежден партньор. Третият ми коментар е свързан с лагера Ашраф. Случилото се там е особено тревожно. Начинът по който бяха третирани жителите на този лагер е предмет на няколко резолюции от е, Европейския парламент. Отношението към е, жителите на лагера Ашраф ще постави на изпитание демокрацията и върховенството на закона в Ирак. Надяваме се, че ще бъде предоставена медицинска помощ на онези, които са били ранени по време на нападенията. Председателят, благодаря на колегата Килен, господин Белдър. Господин председател, господин Белдер е и автор на важна книга за Ирак. Е, е, господин председател, Добре дошъл. А, успяхме да проведем неформален личен разговор с вас по време на обяда. Бихте ли казали още няколко думи за влиянието на Иран върху а, вашата страна, защото ние сме много загрижени? Какво е влиянието на Иран върху суверенитета на Ирак? Чух също така, че а, това влияние е, от страна на Иран води до а, а, разединяване на политическото мнение. Ирак, е, така да се каже, е притиснат в клещи от две страни, от страна на Ирак и от страна на Турция. Какво мислите по този въпрос? И още един важен въпрос. Тук в парламента бяхме много загрижени за тежкото положение, в което се намират християнското мълцинство и други религиозни мълцинства. И моят въпрос е какво прави вашия парламент, какво правите вие за защита на мълцинствата, за да може те да останат в Ирак, тъй като през изминалите месеци чух от експерти, че християнското мълцинство няма бъдеще в Ирак. Благодаря на колегата Белдер. С това а, закриваме кръга за задаване на въпроси. Господин председател, имате думата. شكرا جزيلا كثير من الأسئلة متشابهة Благодаря. Благодаря за възможността да се опитам да отговоря на въпросите, които ми бяха поставени. Господин Стивенсън Говоря за национално единение и за назначаването на ключовите министерски позиции. Тези неща се регулират на базата на политическото споразумение между партиите и е, то се нарича споразумението Арбио. Там се предвижда реформа на изпълнителната, законодателната и, законода... и... и правната власт в страната. Споразумението се изпълнява, но не на изцяло. Съгласен съм с коментарите, че има елемент на забавяне и то много съществено забавяне при назначаването на министъра на сигурността. Вярно е, времената са трудни. Преди три е, дни се състоя среща и бе постигнато споразумение да се приложат всички клаузи на споразумението април за, в рамките на 3 седмици. Предвижда се да се изготвят и препоръки за излизане от кризата. И надяваме се, че в скоро време ще бъде назначен министър на сигурността. Така че ще се очертае и посоката, в която ще вървим. Това действително е тест за и демокрацията в Ирак и за парламента, за волята на парламента. Надяваме се, че ще имаме успехи в бъдеще. Има проблеми, има разлики, но има и надежда, че тези проблеми ще бъдат преодолени. По отношение на лагера Ашраф и случилото се там, това е един стал, стар лагер в Ирак. Има проблеми, те са свързани с правителството. Парламента не одобрява никаква употреба на насилие срещу бежанците на иранска земя. Иракска земя, извинете. Но същевременно е, законите на страната трябва да се спазват действително има убийства в лагера, създадена е комисия, която разследва какво точно се е случило. Идеалното решение от страна, според мнението на парламента, е да се намери трета страна, която да даде убежище на тези хора. И се надяваме, че тази страна съвсем скоро ще бъде определена, защото е, имаме сложна хуманитарна ситуация и тези хора трябва възможно най-скоро да бъдат заселени извън Ирак. Ако Европейския съюз е готов да ги приюти, това е едно добро и логично решение на проблема. Съединените щати продължават да говорят тези хора да се заселят в друга част на Ирак, но това се отхвърля като предложение от всички политически сили. Ние смятаме, че тези хора трябва да отидат в трета страна. За това е нашата позиция и се надяваме, че по този начин ще се подсилят и, и спазването на човешките права. Ако има нередности, Съжаляваме, но сме готови да работим за преодоляването им. Е, Ирак е една важна страна, която е и много богата. Тя може да бъде ключова страна в Близкия изток и за Европа. Европа има интерес да работи в тясно сътрудничество с Ирак. Ние сме в период на преход и се нуждаем от вашата помощ за стабилизиране на ситуацията, за развитие на демокрацията. Това не е никак лесно, никак не е лесно да се осъществи превод, преход от автократен режим към демокрация. Имаме нужда от помощ за изграждане на основите на демокрацията и за образоване на хората в този смисъл. Те винаги са били жертва на насилие, на потичничество. И тези нови идеи трябва да се загнездят в мисленето им, да усетят разликата между старите и новите ценности, да разберат, че има неща, които се струва да, да се изграждат. Ние имаме нужда от реконструиране на страната, от инвестиции. От това ще имат полза всички страни, включително и вие. Господин Марио Моро изказа притеснения за това какво се случва вътре в страната. Аз е, казах, че действително в е, страната положението в страната е причина за безпокойство. Надяваме се, че ще успеем да създадем и да активираме национални партньорства, да назначим министри, да спазим споразумението и да покажем на света, че има обща воля е, нашата страна да стане активен участник в международната общност. Така че има предизвикателства, трябва да работим. Парлам... Иракския парламент е готов да защитава стълбовете на демокрацията. Господин Франко също говори за насилието, за производство на нефт. И както знаете, запасите ние са около 15% на, от световното производство и е, ние ще увеличим производството си до 6 милиона барела на ден. Това са прогнозите на пътната ни карта. А, смятаме, че може би ще произвеждаме дори повече. Имаме нужда и от партньори, които да използват нашите запаси от газ и петрол. Ние сме готови да доставяме газ на Европа посредством международните компании, които работят при нас. И ние имаме много големи запаси в такъв смисъл и можем да задоволяваме до 50% от вашите енергийни нужди в бъдеще. Господин Марио постави също въпроса за това какво се случва в страната. Партньорството е ключов момент. Трябва да бъдем активни, да търсим успех. Няма никакво съмнение, че трябва да подкрепим правителството за националното партньорство. Затова демокрацията ще даде и възможност да се върви нататък, ще има и референдум какво искат хората. Затова се надяваме, че това партньорство ще бъде успешно и че няма да се налага да прибягваме до други средства за консолидиране и изпълняване на нашата воля. Що се отнася до споразумението за сигурност, сключено с американската страна, да, на лице е такова споразумение. Срокът му на действие е до края на 2011 година. Известен брой американски войници ще останат на територията на Ирак и ще си сътрудничат с нашето правителство. В момента се опитваме да преразгледаме въпроса с присъствието на американските войници на наша територия. Във връзка сме с щаба на американската армия. Последната дума ще има нашият министър-председател. Ще бъде изготвен и доклад, който ще бъде предоставен на иракския парламент. Целта на този доклад е да се предоставят допълнителна информация и разяснения във връзка с необходимостта от американското военно присъствие на наша територия. Оценката на тази необходимост ще бъде направена в светлината на продължаващите заплахи за сигурността на страната. Парламентът ще се запознае с доклада. Важна е и позицията на правителството Важна е и ролята на политическите сили, от които е сформирано правителството. За да могат да направят реална оценка на ситуацията, те ще разчитат на техническа оценка на необходимостта от американско военно присъствие на наша територия. Трябва, разбира се, да разчитаме на себе си, за да постигнем по-голяма автономност. Същевременно обаче трябва да разчитаме и на партньорства за укрепване на нашия суверенитет. Мисля, че през следващите два месеца ще можем да решим проблема с американското военно присъствие ще бъде публикуван и доклад на министър-председателя, така че ще се запознаем и с неговото становище по този толкова деликатен въпрос. Ваша колега постави въпроса за свободата на словото и свободата на печата в страната ни. Съгласно иракската конституция, тези две свободи трябва да бъдат зачитани наред с свободата на, вероисп... на убежденията. Ситуацията обаче не е идеална. Наистина били сме свидетели на насилие и на незачитане на тези свободи. В някои части на страната насилието достигна голям размер не се третират надлежно и задържаните в затвора лица, което е в нарушение на международните споразумения. Опитваме се, въпреки всичко това, да зачитаме правата на човека, в процес сме на създаване на комисия по правата на човека, както и на излъчване на нейн председател. Задачата на този орган ще бъде да наблюдава зачитането на правата на човека в Ирак, както и да преразгледа някои случаи на тяхното незачитане. Да се надяваме, че през едните месеци ще бъдат назначени членовете и ръководителят на тази комисия. Тяхната задача ще бъде да работят максимално обективно. Действително наблюдават се нарушения на правата на човека, предизвикани от определени субекти. Иракският народ се обявява против тези актове, той се обявява за спазването на Конституцията. Надявам се, че през идните месеци ще бъде създадена Комисията по правата на човека и че тя ще може да поеме функциите си. Що се отнася до свободата на печата, тя е уредена с закон или по-точно обсъжда се въвеждането, приемането на нови законодателни разпоредби, с които да се осигурят свободата на мнението и свободата на словото. Така ще се гарантира независимостта на средствата за масово осведомяване. В момента се обсъжда приемането на тези нови законодателни разпоредби. Това се прави в, с, в сътрудничество с неправителствените организации и заинтересованите страни. Стремим се към максимално широки консултации, за да приемем и добър законодателен акт, особено като се има предвид, че печатът а, и средствата за масово осведомяване са четвъртата власт. Говорихте и за смъртното наказание. Действително, законодателната уредба предвижда смъртно наказание. Възможно е обаче то да бъде постановено едва след приключване на производството на първа инстанция и сезирането на последната най-висока инстанция. Едва след като бъдат изчерпани всички тези възможности, е възможно да се постанови решение за смъртно наказание. Както знаете, тероризмът бе причината за е, много невинни жертви сред цивилното население на страната бяха извършвани ужасяващи терористични атаки, трябва да предприемем някакви възпиращи мерки в борза борба с тероризма, за да защитим гражданите от безмилостните терористични атаки. Разбира се, правителството не прибягва към смъртното наказание по поискване. Такова наказание може да бъде постановено едва след като бъдат изчерпани всички други средства по съдебен път. Президентът заяви пред мен, че не подписва указ за смъртно наказание, докато то не е било потвърдено и от неговите заместници. Решенията за налагане на смъртно наказание се постановяват в зависимост от конкретния случай. Преценяват се обстоятелствата. Ако е извършена ужасяваща терористична атака, то са на лице основания за смъртно наказание. Но да се надяваме, че предстоят по-добри времена в това отношение. Говорихте за правата на жените – те са залегнали в иракската конституция. Жените имат право в рамките на определена квота да участват в обществения живот на страната. Това е квота от 20%, която осигурява равнопоставеност на жените спрямо мъжете. Тази квота се прилага за управленските структури в страната. Ситуацията, разбира се, не е идеална. В Ирак има дълбоко вкоренени настроения срещу жените и срещу зачитането на техните права. В парламента се опитваме да противодействаме на този начин на мислене, да се застъпваме за правата на жените, да привличаме вниманието на обществеността към необходимостта да се осигури на жените възможност за равнопоставено и активно участие в обществения живот. Правата на жените трябва да се зачитат по по-ефективен начин. Не сме удовлетворени от действията, които се предприемат в момента, да се надяваме, че те ще бъдат по-ефективни в бъдеще. Поставихте въпрос за регионалните, регионалното управление в град Мусул и за възможностите за предоставянето на този регион на полуавтономен статут. Опитваме се да консолидираме усилията за децентрализация в Ирак. Управителите на отделните региони имат много широки правомощия. За съжаление, те изгубиха една част от тях и в момента са лишени от възможност да изразяват позицията си, да упражняват функциите си. Необходимо е да възстановим правомощията на регионалните управители. Винаги съм се обявявал в подкрепа на предоставянето на автономия на регионалните управленски структури. Така ще се отчете и разнородната структура на иракското население. Няма регион в Ирак, в който да има само едно вероисповедание или само една етническа група. За нас е важно да отчитаме това, но аз не считам, че трябва да се създават региони на базата на етнически происход или на други критерии. Аз Лично като председател не съм много оптимистично настроен. Действително ситуацията е сложна, но се надявам, както и всеки гражданин, който иска мира, че ще се установи демокрация и защитане на човешки права, че ще има съгласие между всички слоеве. Но за момента това не е постигнато. Опитваме се да се придвижим от един деспотичен режим към създаването на демокрация. И разбира се, по пътя ни има много пречки, които се надяваме да преодолеем. Безспорно не съм доволен, но имам оптимизъм за бъдещето на иракското общество – Иракския парламент има различни секции, три основни политически блока и по-малки такива, като по-големите политически блокове са участници в правителството. Но именно поради разногласията между различните е, групировки не се прилага съответното споразумение, за което говорих. И има представители, които не са доволни, други, които считат, че се изпълнява споразумението. Но всички сме на едно мнение. Това споразумение трябва да се изпълни изцяло. Ние като граждани на Ирак, е, имаме големи надежди, че ще си сътрудничим с Европа, за да засилим сътрудничеството, демокрацията и дружбата, както и човешките права и всички проблеми с сигурността. Тоест, ние сме готови за сътрудничество във всички области иракския народ се отнася с голямо уважение към европейските си приятели и ние очакваме да създадем една истинска дружба помежду си. От е, името на иракските граждани мога да кажа, че те ви призовават да изиграете една толкова важна роля в възстановяването на Ирак е, като се уважава и нашия суверенитет. По отношение на историческите паметници, действително застрашени са. Има и чужди е, военни е, сили, които са разрушили много такива исторически паметници. Е, много танкове са обстрелвали исторически обекти и просто минаваха през е, е, старините и неописуемо е. Неописуемо е това, което се случва с е, историческите ни паметници. Разграбват се музеи, напълно са изтърбушени, нищо не оставя в тях. Сега Министерството на туризма има проекти за възстановяване на историч... исторически паметници и творби. Имаме нужда и от помощ в този процес за реставриране на нашето историческо наследство. Ако не се лъжа, мисля, че изчерпах всички въпроси, които ми бяха зададени. А, тук един от колегите спомена по отношение на представителството. Ирак се представя в момента, опитва се да създаде връзки с различни партньори от други страни. Но тези връзки трябва те първа да бъдат укрепвани. и да се търси обща позиция по е, теми от общ интерес. Това, разбира се, ще продължи и в бъдеще. Благодаря ви много. Мисля, че имаше и въпрос за християнството. Малцинствата в Ирак действително е, страдаха от е, проблеми, свързани с веро, вероисповеданието и хиляди иракчани платиха за това с живота си. Е, малцинствата бяха обект на преследване, така както и всички хора в Ирак. Но действително е, представителите на малцинствата бяха преследвани. Е, в момента, поради международния интерес, започват да се чуват тези неща – но действително парламента в Ирак е много загрижен да има мир, да останат християните в Ирак, да не биват изселвани, защото ние трябва да дадем възможност на всички слоеве в обществото, на всички вероисповедания да съществуват ще бъдат е, запазени старите е, църкви. Малцинствата си взаимодействат, имат взаимни отношения в много аспекти. И търговия, и какво ли не. Един от е, министрите ни бе християнин. Но факт е, че е, християните се сблъскват с едно опасно, възмутително отношение и те имат нужда от подкрепата и на парламента, и на правителството. Е, аз е, считам, че не става дума само да се търси а, изселване на християните от страната. Подобни. А, тенденции не бива да бъдат окоръжавани. Вие трябва да ни помогнете християните да останат в Ирак и да имат един минимум от условия, които да ги кара да се задържат в страната, да имат работа, населението има много добри връзки помежду си и се надяваме, че вероисповеданията ще засилят тези, подсилят тези връзки помежду си. Е, направени ни бяха много сериозни препоръки и сега се предвижда създаването на военна формировка от християни, които да осигуряват защитата на самите християни. Ние ще отпуснем и средства за плащане на обещетения на християни и за възстановяване на жилищата им, за да може да се направи така, че тези християни, които са готови да се заселят при нас, да, се, да могат да го направят. Работим с комисия от представители на младсинството и правителството в момента преговаря по съответните мерки. Така че трябва да има сътрудничество, за да може е, изгонените от страната християни да се завърнат. Този акт е позорен, това е престъпление, с което не можем да толерираме и се надяваме, че ще направим всичко да могат те да се завърнат по домовете си. Е, Синьор президент. Благодаря ви, господин е, председател. Срещата беше много полезна. Говорихме си свободно и открито. Надяваме се това да е първата от цяла поредица срещи тук или при вас. Срещи, на които членове от нашия и вашия парламент да се срещат и да обменят мнение. Благодарим ви за това, че дойдохте. А, още веднъж а, добре дошъл. А, желаем ви успех през следващите дни, през които ще останете в Брюксел. И сега накрая съвсем кратка информация. Казаха ми, че не са не са ме превели правилно колегата Белдер е холандец, а не израелец. Той е председател на групата за сътрудничество с Израел. В това свое качество той е написал един труд, в който става дума за отношенията с Израел и с Иран въпрос, който той зададе в тази връзка за влиянието на Иран върху Ирак. Вие отговорихте отчасти на този въпрос, но разбира се, вие не можете да отговорите съвсем на всички въпроси. Благодаря ви още веднъж за това, че бяхте